Е, също е, така преводачите е, са в стачка, както знаете. И се надяваме, че въпреки това днес ще продължим както подобава нашето заседание. На 26 юни бяха предадени решенията на координаторите. За момента няма никакви желания за промени. Така че дневния ред е прият. Преминаваме към трета точка – освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 година. проведохме а, среща, а, дори закуска, а, по, коя, по време на която взехме много важни решения. Така че ще преминем към приемането на протокол за споразумение. Нашият отговор към съвета е във вашите папки, така че ще имаме възможността да поговорим по този въпрос. Надявам се, че ще постигнем нашата цел възможно най-бързо днес. Grazie Presidente. Per la seconda volta quest'anno ci ritroviamo a parlare del discarico del consumo. Съобщение от страна на преводачите. Днес е 35-я ден от протестните ни действия срещу едностранно наложените дни справедливи условия на труд. Осведомяваме ви, че заседанието ще, при... ще приключи, както беше предвидено, в 12.30 часа. Благодаря ви за вниманието. Bitte. Sì. Dicevo che mi preme sottolineare nuovamente che quando il Parlamento, l'unica istituzione eletta. когато парламентът, единствената институция, която представлява гражданите, разглежда своите сметки, съвсем нормално е да получим отговор за това как се разходват европейските е, е, пари. Така че комисията е, очаква отговор от страна на съвета. Но съвета все още не даде е, ясен отчет и не отговори на нашите въпроси. Административният въпрос е от голямо значение. Парите на дъкоплаците трябва да бъдат използвани по ефективен начин. Така че ние трябва да получим най-голяма отчетност. На второ място бих искал да подчертая всички нерешени въпроси. Очакваме отговори, свързани с напредъка, след като беше предаден договора, доклада на омбудсмана. За съжаление виждаме, че бюджета на съвета и на е, Европейския съвет бяха разделени. Поздравявам също така и отговорите, които бяха дадени в рамките на междуинституционалното споразумение. Смятаме, че съветът ще се пригоди към положението. Въпреки проблемите свързани с сградния фонд, съвета продължава да не отговаря на нашите въпроси. Смятам, че различни данни вече са предадени в общественото пространство. Но въпреки това, много важно би било да бъдем по-отчетни към гражданите. Важно е да се направи разбивка на разходите, които са направени до сега. Трябва също така да видим какви са свързаните разходи, както и закъснението в плащанията по някои сгради. Също е, така съм отправил някои е, критики. Виждам е, обаче, че съветът е все пак в готовност да отговори на някои въпроси на парламента. Разбира се, това не е достатъчно. Трябва да проведем двустранни преговори, така че да постигнем необходимото споразумение. По отношение на е, трудностите, с които се сблъскахме, разходите на съвета трябва да бъдат контролирани от другите институции, като е, Европейската комисия през януари 2014 година окоръжи по-доброто сътрудничество между двете институции, като поиска съвета да участва в е, процеса за а, е, отчетност. Но трябва също така да контролираме и неговото добро функциониране. Вчера се проведе среща, тя промина успешно. Е, срещата беше с е, съвета, като съвет заяви, че би искал процеса да приключи както трябва и да може да бъдат да се прояви по-голяма прозрачност към разходването на публичните е, средства. Очаквам нашите колеги да кажат няколко думи и съм готов да отговоря на техните въпроси. Ähm, Председателката, благодаря. Вие разполагате с доклада. На 10 септември 14 часа очакваме вашите изменения и допълнения. Съветът в, знаете, държи на своята е, първоначална позиция. Не съм сигурна, че разделянето на бюджетите, съвет и е, Европейски съвет, че въпросът с това разделяне е, е постигнал решение. Съвета не желая да налагаме натиск върху Европейския съвет. Въпроса с тези е, два бюджета. Е, това е спорен въпрос между е, двете институции и Европейския съвет не иска да поставя, съвета не иска да поставя натиск върху Европейския съвет. Затова трябва да внимаваме, когато отправяме нашите искания. Смятам, че текущата процедура и с настоящата процедура може да бъде поставена под въпрос. Хубаво е да защитим по-голямата прозрачност, но предвид настоящето, настоящото положение, може би ще ни бъде трудно да налагаме натиск върху е, съвета. Господин Сала Франка, имате думата. Благодаря, е, госпожо председател. Бих е, искала да приветствам работата на господин Вали по неговия доклад, който току-що предложи. Тук говорим за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета по отношение на съвета. Европейския парламент е единственият орган, който е управомощен, за да може да освобождава от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета. И тук докладчикът Вали прави разграничение в неговия доклад между различните задачи и различните длъжности на двете институции, различните им функции – Разбира се, различните задачи са свързани с приемането на това освобождаване от отговорност. Както знаете, през годините отчетохме така неучастие от страна на съвета, именно през годините 2009, 2010, 2011, 2012 и 2013-2014. Докладчикът вече ни посочи, че сме приели механизъм, който ни позволи да изградим мостове между парламента и съвета. Докладът на господин Вали показва, че има цяла редица от въпроси, които не са решени. Съветът все още не е представил разделен, отделен баланс за съвета и за Европейския съвет. Бихме искали да получим повече подробности относно годишния отчет. Докладчикът говори за за различните националности относно човешките ресурси – Говори също така и за преговори, които се водят на междуинституционално равнище, за да се реши този спор. Да, диалогът между институциите вече започна, като целта е тук да засилим прозрачността. Аз смятам, че докладът на господина Вали се вписва в обикновената практика на Европейския парламент. Ние ще направим така, че да допълним този доклад. Господин Вали ни дава много важни, уместни информации, които със сигурност ще ни позволят да осъществим добър диалог с съвета. Сега трябва да видим дали съвета ще отстъпи и дали ще приеме е, и дали той ще приеме нашата компетентност и е, е, задачи. Така че, госпожо председател, искам да благодаря на е, докладчика за неговият доклад. Господин Крол. Благодаря, госпожо председател. Съжалявам, пристигнах с известно закъснение. Искам да благодаря на нашия колега Вали за доклада. Да, е, не беше лека неговата работа и за това го поздравявам. Посланието, което дойде от съвета вчера, беше по-скоро положително и това не може да бъде прието като отрицателна новина. Трябва все пак да подчертаем, че има някакъв напредък. Въпреки това, искам да се присъединя към казаното от докладчика и към неговата позиция. Тоест, ние не може да приемем освобождаването от отговорност, тъй като има все още висящи въпроси. Така че аз, подобно на докладчика, предлагам да не освободим от отговорност съвета. Така че много важно е да приемем факта, че има положителна позиция все пак, но очакваме малко повече по този въпрос председателката господин Клинц. Да, госпожо председател, няма какво да добавя към вече казаното от преждеговорившите. Господин Вали ни представи много балансиран доклад. Той очертава различните проблеми. Знаете много Знаете, че имаме така една дълга история на проблеми с съветите. В продължение на 10 години ние трябваше да отказвам да освободим от отговорност съвета във връзка с изпълнението на бюджета, тъй като съвета не е отговори на някои от нашите въпроси. Все пак днес живеем в демократични времена. Съществуват някои неща, които не трябва да забравяме. Говорим тук за бюджета от 2016 година – все пак. И е, от тогава насам нищо не се е променило. Вярно е, че е, осъществяваме напредък. Но не би трябвало да е, се да обсъждаме неща, които е трябвало да бъдат решени още през 2016 година. Ясно е, че ние трябва да чуем и мнението на съвета. И то може да бъде различно. Но от друга страна, имам чувството, че съвета няма доверие към парламента и това ме обезпокоява. Ние, Европейския парламент, представляваме европейските граждани. Следователно, не би трябвало съвета да проявява недоверие към нас. Аз съжалявам, че се стига до там. Трябва задължително да подобрим положението и мисля, че положението се подобрява така че можем е, само да приветстваме е, това. Гражданите е, обаче няма да разберат как може в днешни времена различните институции да си нямат доверие и да не работят заедно. Още веднъж, госпожо председател, вие говорихте за закуската е, вчера и заявихте, че тя е протекла по-скоро добре. Много се радвам, но сме далеч от целта. И още веднъж е, няма да можем да е, освободим от отговорност съвета по отношение на отчета от 2016 година. Надявам се, че нещата, разбира се, ще се е, подобрят. Но е, смятам, че съвета действително е, не ни зачита. Председателката, не се притеснявайте, ще е, постигнем е, напредък. Благодаря, госпожо председател. Напълно е, съгласна съм с казаното от колегата. Говори госпожа Аяла Сендер. Искам да споделя една лична тревога. Да, има някакво споразумение и тук искам да благодаря на всички унези, които работят за намирането на решение по отношение на общия бюджет на ЕСЕ през предходните години. Благодаря и на всички унези, които се борят за постигане на успех в междуинституционалния диалог според мен е, се стига до е, едно неприемливо положение. Тоест, председателя на съвета не улеснява е, между институционалния диалог. Той даде съгласието си за заседание на е, съвета, без да има съгласие между държавите членки. Тоест, той се съгласи да има заседание само е, с някои държави членки, а не с всички държави членки. Не можем да приемем, че, съвета на съве... Е, че председателя на съвета организира среща на върха или съвета на е, ЕСЕ само с определени държави членки. Това не може да става, защото председателят е този, който трябва да улесни работата в съвета. И ако това продължава така, то вървим към усложняване като цяло на процеса. Искам тук да напомня, на председателя на съвета, че парламентът е готов и ако разбира се секретарията ни подкрепи, да се намесим, но не може така с лека ръка да решаваме неща, които засягат друга институция. Искам да напомня на председателя на съвета, че той не си е свършил тук работата. Не би трябвало да се възползваме от правомощието ни да освободим от отговорност съвета по отношение на изпълнението на бюджета, за да решаваме различни въпроси. Има ли някой представител на съвета, който да иска да се изкаже по въпроса? Господин Вали, имате думата. Благодаря на всички докладчици в Сянка виждам, че сме съгласни е, като цяло по отношение на проблемите, които вече се точат от години. Виждаме също така, че има и някои положителни е, сигнали от страна на съвета, но е, все пак трябва да продължим напред и да вървим по посока, която беше зададена от председателката. Да, тревогите на господин Клинт са, съгласен съм с вас. Виждам, че успяваме да постигнем все пак някакъв резултат, но всички унези, докладчици в сянка, които искат да се да разговарят с мен, могат да го направят. Все пак целта е да постигнем един широк компромис председателката. Преминаваме към а, точка 4 и а, нашия докладчик ще е Юахим Целер. Комисията по развитие, той тук ли е или не, защото ако не е тук, преминаваме директно към пета точка. Не. Е, значи няма го. В такъв случай преминаваме към точка 5. Чернобил, ядрена безопасност и финансиране от ЕСЕ. Е, искам е, да приветствам господин Вис Новак, директор на Департамента по ядрена безопасност в Европейската банка за възстановяване и развитие. Това е значим проект, който се зароди по време на последното посещение – което а, направихме. За да Целта беше да видим какви са последиците, финансовите последиците от Чернобил. Поканили сме господин Новак и сега ви даваме думата, за да чуем какво имате да ни представите относно Чернобил. Госпожа Томелен също е сред нас. Тя се занимава с управлението на фондовете. Тя ще даде същото и нейното мнение по отношение на използването на средствата на ЕСЕ в ядрената област. Госпож... Господин Новак, имате думата. Благодаря ви за тази възможност да говоря пред тази изключително важна парламентарна комисия. Европейската банка дава своя принос в процеса и знаете, че отблизо следим изпълнението на програмата в България, Литва, Словашката република. Ще ви направя кратка презентация, в рамките на която ще насоча вниманието си върху други проекти, финансирани от банката – като същевременно ще се опитам да ви въведа в контекста и да обхвана по-широката тема за ядрена безопасност в Европейския съюз и съседните му държави. Следващия диапозитив, ако обичате. Нека да се върнем малко назад в историята. Всичко започна с аварията в Чернобил през 1986 година. Години след аварията, международната общност се опитваше да намери някакъв отговор на тревогите и предизвикателствата, провокирани от аварията в Европейския съюз и в съседните държави, като Чернобил продължаваше да създава проблеми. 1992 година се проведе среща на върха на Г7 в Мюнхен. Тогава бе одобрен план за действие за подобряване на ядрената безопасност в Източна Европа и в бившите държави от СССР. Тогава Европейския съюз създаде необходимите инструменти за ядрена безопасност и ние заедно с комисията се свързахме с Г7 Създадохме съвместен екип, екип извинете, по ядрена безопасност. Основният приоритет по това време беше краткосрочно да се намери отговор на високорисковите реактори в някои държави. Очаквахме е, този план да доведе до бързото затваряне на съответните реактори. Всички си мислихме, че това ще може да се случи в рамките на няколко години, но опита ни показа, че а, това ще отнеме много повече време. И а, започнахме да мислим за последващите стъпки в този дълъг път, който ни предстоеше. В момента съществуват 7 фонда за ядрена безопасност. Вече споменах сметката за ядрена безопасност, съкратено NSA. Основната цел на този фонд е да се превърне Чернобил отново в безопасно място. Европейската комисия посредством Европейския фонд отпусна голям финансов принос, за който не се говори много, но имаме споразумение за партньорство в това отношение с Русия, като основната му цел е да се премахнат опасностите за околната среда, които са наследство от ядрените реактори в Северния Атлантически океан. Както вече споменах, има нова инициатива на Европейската комисия в рамките на този фонд за Централна Азия, като фонда в момента се лансира. Над 5 милиарда евро е общата стойност на 7-те фонда – Тези е, средства се предоставят от Фонда на Европейския съюз, от някои правителства, най-вече от тези на Г7 и от Фонда на Европейската банка за възстановяване и развитие. Около 2,5 милиарда е принос на Европа, от които 2 милиарда са отпуснати за действието на фонда. Нещо, на което ще се спра малко по-късно. Доста подробна диаграма имаме тук, за което се извинявам. Тук е описан модела на управление на банката за възстановяване и развитие, но в общи линии този модел на управление се прилага към всички фондове. Ще се спра само на някои основни моменти, защото смятам, че това е важно за работата на вашата комисия. Правителствата донори играят основна роля. В клаузата ни за споразумение с тези държави, в споразумението ни, извинете, с тези държави има клауза за прозрачно управление. Тази прозрачност се гарантира посредством редовни срещи с представители на правителствата донори – Осъществява се също така и с редовни двустранни контакти с нашите донори, които а, са основно Европейската комисия. затова се радвам, че имаме представители на Европейската комисия в залата днес. Имаме срещи и с представители на Чернобил, представители на Г7 и на Европейската банка за възстановяване и развитие. Ако не се лъжа, над 50 пъти се срещахме през последните няколко години, за да обсъждаме случващото се. Та прозрачността за нас е изключително важна. На следващо място ЕБВР прилага консервативно управление на фондовете, управлява средствата по същия начин, по който управлява и собствените си такива – Над 200 милиона е, са приходите ни по смисъла на инвестираните средства. Въпреки, че в момента активите ни малко спадат, е, проблем на който все още не сме намерили решение. Третият основен елемент е следният. Средствата се отпускат директно на е, договарящите страни. Не се преминава през правителства или институции. Това също е много важно. По този начин се гарантира и добрия контрол върху отпуснатите средства. От друга страна, гарантираме добро управление на обществените поръчки и на целия процес. Това се оказа много по-трудно от финансовото управление, защото работим с проекти, много от които са в области, в които институционалният елемент съвсем не е идеален – аз се гордея с това, че инвестирахме 5 милиона в договори за обществени поръчки, като по този начин и чрез одитите, които осъществихме, гарантираме съответните средства. Съвсем накратко ще премина през някои от програмите, за да може да получите представа за тях. Имаме голямо предизвикателство с партньорите, защото случилото се в Северният Атлантически океан беше тежко. Наблягаме също на замърсяването, радиоактивното замърсяване на околната среда, радиоактивно замърсяване, което бе извършено буквално на брега на Атлантическия океан. Опитваме се да договаряме въпроса с донорите и с руските партньори. През 2007 година договорихме стратегически план. Имаме и няколко основни проекта, например Андреева Бей, което е един изоставен военен залив, в който има над 20 хиляди останки от подводници и това представлява огромен риск заради горивото в тях. В началото на 90-те години този залив беше основен приоритет. Следващия слайд, ако обичате. Изглежда ви, може би, тази картинка като идилична, но всъщност тук виждате кораб, който беше натоварен с течно гориво и този кораб остана в Мурманск за дълъг период от време. Следващия проект. Това е най-мощната ядрена подводница в света – Тук проблемът беше, че по някакви причини подводницата трябваше да бъде изведена от експлоатация бързо, а тя бе заредена с ядрено а, гориво, изключително а, богато на уран и никой не знае как а, да бъде извадено горивото, така че в момента ние мислим по въпроса. Още една идилична картинка виждате тук. Този кораб е тясно свързан с кораба в Андреева Бей, тъй като на него бе пренесено част от горивото. Андреева Бей, заливата Андреева е най-добрият пример за успешно двустранно сътрудничество. Ние финансирахме голяма част от фонда – Имаме и двустранна програма с Италия, Норве... Норвегия има важна двустранна програма, комисията има такава, а ние просто играем ролята на координатори. Нека сега да се върнем на Чернобил. След аварията около 10 години бяха прекарани в търсене на решение за начина по който да се реши проблема – Важен момент беше вземането на решение на равнище Г7. След това бе изготвен и план за изпълнение, който беше в основата на стартирането на програмата. 1997 година бе създаден фонд за започване на дейностите, които започнаха през 1998 година. Изходната точка на програмата е следната. Виждате как изглежда мястото веднага след аварията. Десет години по-късно, следващият диапозитив, ако обичате, 10 години по-късно виждате защитната конструкция – Останалата част а, не бе пипната от 86-та година на там. Имаше хиляди и хиляди радиоактивни горива, а, ураново гориво, плутон, плутони. Мисля, че а, обществеността съвсем основателно се притесняваше от последващ ядрен взрив – от свидетели по това време знам, че до 89-та година Политбюро е смятало, че е, ще бъдем свидетели на китайския синдром. Това е за да ви покажа откъде започна работата ни. За да може да разберете програмата, е добре да чуете основните елементи на плана. Една група експерти, финансирана от, е, с европейски американски средства, зададе основните цели в областта на ядрената безопасност, очерта дейностите, които бяха необходими този план обаче не даваше някакво решение или регулаторно решение. Вземаше се решение за околната среда, за инфраструктурата. Но не бе определен никакъв график на дейността. Имаше научния развой на дейност, инженеринг – но не и график. Когато започнах да работя в банката, първия заместник председател на банката ми каза, че това е може би най-рискования проект. Следващият диапозитив, ако обичате. Първия период на проекта бе белязан от търсенето на решение за изграждането на защитна конструкция, за създаването на стратегия по премахването на контейнерите, съдържащи гориво. Изключително труден период, в рамките на който трябваше да преодолеем много предизвикателства – Трябваше да се вземат важни решения. Имаше много а, научни конфликти, конфликти в областта на инженеринга. Имаше и търговски конфликти, но в крайна сметка успяхме да излезем с решение, което, както ще видите малко по-късно, даде търсения резултат. 2004 година бяха създадени необходимите условия, за да започне работата в Чернобил. Дизайна на защитната конструкция също бе одобрен. Така изглежда защитната конструкция след стабилизационния период, като всички вярваме, че може би с около 100% сме намалили риска от сриване на останалата конструкция. Може би забелязахте, че спрях презентацията си 2004 година, а сега продължавам с 2007 година. Това е защото ни трябваха 3 години за възлагането на обществената поръчка, което само говори за себе си, аз няма какво да добавя. Виждате отделните етапи. Надявам се, че последният от тях, 2018 година, наистина ще се реализира, когато ще трябва да предадем всичко в ръцете на Украина. 2010-2011 година все още боравехме с силно замърсена зона. На 350 метра от защитната конструкция трябваше да се работи, защото в близост до нея нивото на замърсяване беше изключително високо. Виждате тук застрояването, продължаваме, работим, стигаме до 2016 година, така изглежда защитната арка, която е 150 метра дълга и септември 2016 година имахме възможност да спуснем тази арка върху защитната конструкция. Тук виждате снимка от началото на тази година. Надяваме се, че всички изпитвания, които бяха извършени, ще ни позволят да приключим работата през декември. Следващият инструмент за Чернобил, който бива засенчван от останалите, е инструмента за съхраняването на горивото. Над Uh, 20 000 кубични метра отработено uh, гориво в момента се съхраняват в един стар склад. За да се справим с този проблем ще са ни необходими около 400 милиона. Целта ни е да започнем преработването на горивото също през декември тази година. Имахме някои проблеми, тъй като първоначалният контрагент не можа да намери добро решение. Виждате как изглежда конструкцията. Тук виждате мястото, където ще се съхранява горивото през следващите 100 години. Сега да се върнем отново на финансовата част. Съвсем накратко ще ви обясня как се финансират тези програми. Плана за защитната конструкция – ще струва приблизително 2,1 милиарда евро, от които новата конструкция е на стоеност 1,5 милиарда, а останалите 250 проекта са на стойност, грубо казано, 600 милиона. Плана за защитната конструкция акция се финансира от два източника. Фонда за Чернобил, който е фонда на донорите, а от друга страна имаме и специален грант на Европейската банка за възстановяване и развитие, който ЕБВР подписа с Чернобил. По този начин ЕБВР се превръща в най-големия донор тъй като ще дарим 750 милиона. 750 милиона, които идват от приходите на банката. Същото се отнася и до другия фонд. Инструмент за отработеното гориво, който е на стойност около 450 милиарда. Тук също Имаме финансиране от ЕБВР и така наречения фонд за ядрена безопасност. Тук виждате финансовия принос на различните участници. Имаме разбивка. За разлика от международните фондове, виждате, че тук Европейският съюз е допринесъл за 98% от стоеността на проекта. Европейският бюджет допринася с по-малко от 20% от общата стойност на проекта. Европейската комисия изигра успешно своята роля, тъй като тя набра необходимото финансиране за проекта. Така че Европейската комисия наистина изигра изключително важна роля. По този начин фонда бе подплатен с феноменално високи средства. Виждате каква щедрост проявиха донорите и ЕБВР. Относно приходите от лихви на стойност 170 милиона. Всичките бяха инвестирани тук ще има допълнителни 45 милиона, които ще захранят фонда от контрагент, който се провали в рамките на фонда за отработеното гориво. Нека да кажа няколко думи за постиженията на фонда. Исках да кажа нещо за Международния фонд. И ако се върна обратно в 2001 година, ще видим, че всичко, което правехме тогава, противоречеше на добрата практика. Просто нямаше условия за успешно прилагане на програмата. И няма да ви изброявам всички проблеми. Нямаше стратегия, нямаше план, нямаше национално финансиране, което си беше друга форма на наследство от СССР – никой не знаеше каква е ядрената инфраструктура, имахме неадекватна регулаторна рамка и към всичко това трябваше да се добави и съпротивата срещу затварянето на мястото. И това продължи дори след като и последния реактор беше затворен. Така че това беше исторически труден момент. И а, като погледна до къде сме стигнали днес, съм изключително щастлив. Щастлив съм, че всички опасни ракори бяха затворени на време. Извеждането от експлоатация на централите беше необходимо. И това е необратим процес – Продължаваме работата си в това отношение. За мен е удоволствие да ви информирам, че миналата седмица бях в България и бях свидетел на последния тест за топенето на плазма. Изключително спорен тест, който бе обсъждан и тук във вашата комисия. Резултата беше фантастичен. По време на теста обема на отпадъците бе намален 85 пъти което а, много ни помага с оглед на бъдещото съхраняване на ядрените отпадъци. Трябва да се изведе горивото от реакторите. Госпожа Гресле видя с очите си това в Игналина. 15 месеца преди предвидения срок бе а, махнато горивото от Игналина. Изключително труден период беше това, но се радвам, че сега имаме една много компетентна комисия за извеждане от експлоатация. Това са хора, които натрупаха много опит в това отношение. И тези хора работят в рамките на много по-строга регулаторна рамка в държавите членки в момента. Работата ни обаче съвсем не е приключила. Трябва да се изведат в, от експлоатация всички реактори, да обезопасим ядрените отпадъци и да намалим заплахата за европейските граждани. Продължавам да смятам, че това е реализируемо Разчитаме на доброто сътрудничество на Европейската комисия, на вашата подкрепа и на държавите. Very briefly. We, have made huge progress. Съвсем накратко постигнахме значителен напредък. Видяхте от снимките забележителните усилия за изваждането експлуатация на огромната атомна подводница. В момента горивото е извадено и изплатено в маяк. Ще пристъпим към изваждането на гориво на друга подводница до края на годината. По отношение на Чернобил, Първото завършително постижение беше, че успяхме да намерим решение на аварията в Чернобил и успяхме да го приложим на практика. Както вече видяхте, саркофага беше стабилизиран и новата защитна структура ще бъде доизградена до края на декември тази година. Също така продължават, продължават процеса за изваждане на работеното ядрено гориво и складирането му в новосъздадената инсталация, като също би трябвало да приключи до декември тази година. So it's, and I have come to the end. В заключение, Бих искал да отбележа, че европейските фондове, пряко или под формата на принос към международните фондове, имаха огромно въздействие. Европейския съюз и съседните му държави днес са много по-безопасно място в сравнение с преди 25 години, поне по отношение на ядрената безопасност. винаги се задава въпроса дали средствата на докоплаците са били разходвани ефикасно. Отговорът ми в случая е безспорно да и съм готов да отстоявам това свое твърдение. Но въпросът, който трябва в крайна сметка е дали можем да сме удовлетворени от равнището на ядрената безопасност и моят отговор е по никакъв начин. Причината, по която се стигна до тази авария, всъщност беше това прекалено самодоволство, така че безспорно ни чака още доста работа. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Новак. Радвам се да чуя, че все пак има и някои добри новини. Трябва да призная, че изложението ви беше много впечатляващо. Очевидно, че Европейския съюз играе положителна роля в немалко части на света и а, вашият пример е много красноречив в това отношение. И бих искал лично да ви благодаря на вас, тъй като за последен път сте на посещението в нашата парламентарна комисия, тъй като скоро ще се пенсионирате. Така че бих искал да си позволя да ви поздравя в качеството ви на експерт. Вие сте най- реномираният експерт в тази област. Имате близо 40 годишен опит по темата и най-искрено бих искала да ви поздравя и да ви благодаря за всичките ви успехи. сега давам думата на представителите на Европейската комисия, госпожа Томалин. Въпросът ми към нея е следният по отношение на финансирането на ядрената безопасност, освен на току-що представеното от господин Нова. Какво друго може да очакваме? Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви, че ми дадохте думата. В момента отделяме доста средства за Украина и за други държави за засилване ролята на регулаторните органи в областта на ядрената енергия. Както каза господин Новак, много е важно да се подобри ядрената безопасност и да се предотвратят подобни аварии за бъдеще. По отношение на ядреното гориво, отделяме много големи средства, всъщност е второто ни перо на разходи в частност по отношение на Чернобил. Финансираме също така и редица социални проекти в Чернобил, чето цел е да подпомогнат местното население и да преодолее последиците от аварията. Финансирахме научно-развойна дейност за намиране на лечение на рак на щитовидната жлеза. Полагаме много усилия, за да предоставим безопасни и здравословни плодове и зеленчуци на местното население и правим всичко възможно, за да гарантираме, че замърсените хранителни продукти се изгарят при най-безопасни условия. Така че продължаваме да се борим с дълготрайните последици от аварията и продължаваме паралелно с това да инвестираме в ядрената безопасност като цяло, преди всичко, както казах, чрез подкрепа за регулаторните органи по цял свят и отделяйки особено голямо внимание на, отработването на отработването и управлението на работено ядрено гориво. Ако искате, може да ни дадете конкретни суми, казва председателката. Средствата, които са били инвестирани към момента и средствата, които ще бъдат инвестирани в проекта за бъдеще. Не си изпълням заделените средства по новата МФР, но мисля, че може да ни помогнете с конкретни суми, ако обичате данните за фонда за на защита на в Чернобил и безопасността на ядрените аварии вече бяха споменати от господин Навок. Около 430 милиона евро са разходвани за фонда за саркофага в Чернобил и близо 55 милиона за международните фондове за подпомагане на изваждането от експлуатация, а в новата МФР е са заделени близо 300 милиона евро за ядрената безопасност, от която могат да се възползват всички държави, член, държави по света, които отправят молба към Европейската комисия и отговарят на изискванията, за да получат тази подкрепа. Така че ще бъде създаден нов инструмент, а именно Европейски инструмент за ядрена безопасност и определения бюджет за този инструмент е от 300 милиона евро. А към всичко това се добавя и Игналина, нали така? Тоест, ако говорите само за част от финансирането, към тези средства се добавят и 550 милиона за затваряне на вече финансиращите все още функциониращите ядрени централи. Нали така? Игналина се финансира от ам, политиката на благосъседство? Може да ни обясните малко повече, доколкото разбирам, в Игналина се работи в рамките на ДЕВКО. Да, в, дев, в рамките на Девко се работи, тъй като не може да се отнесе тази тема към Генерална дирекция по енергетика. Всъщност в комисията имаше доста дълго, дълги институционални спорове, кой е отговарящата Генерална дирекция, но не попада в нашите правомощи. Ние говориме само за ядрената безопасност. Генерална дирекция Девко се занимава с сътрудничеството с трети страни и развитието и помощта за развитие. Затова и това програмчето попада в правомощията на, на генерална дирекция ДЕВКО. девко, който се занимават с реклама на едната енергия, за които се опитват после пък да оправят и щетите. Доста странен подход. Не, всъщност исках да знам кой точно управлява всички тези фондове. Мисля, че получихме отговор на въпроса ни. Някой иска да вземе думата. Госпожо Каденбах, не ви видях, че изобщо дори не бях погледнал списък с ораторите. Преди всичко държа и аз най-искрено да благодаря на господин Новак за направеното в него изложение. Действително темата е много сложна и ни представихте един изчерпателен и лесно разбираем обзор, за което много ви благодаря. Трябва да ви кажа, че съм доста обезпокоена от това, което чухме. Не си давах сметка колко е сериозно положението. Комисията по бюджетен контрол най-вероятно не е най-подходящата място да се говори за управлението на средствата по тези фондове. Мисля, че тези решения трябва да се взимат на съвсем друго равнище. Но, тъй като говорим за енергетика, всъщност говорим за отрасъл, в който почти няма никаква възможност за контрол. Да, намален общият брой на авариите, то значително, но все пак говорим за много сериозна заплаха, говорим и за много сериозни средства, които се отделят. има искания за съкръщаване на средствата, но продължават да се отделят средства за изграждане на саркофага, поддържане на защитната конструкция. А може би тези средства би трябвало да бъдат пренасочени към насърчаване на альтернативни енергийни източници, които ще облагат в по-голяма степен на нашите граждани, ще дадат нови работни места. Така че имам чувство, тези средства отиват най-вече за инженерна инфраструктура, но много малко за създаване на работни места, когато се говори за енергетика, за обработка на ядрени отпадъци като цяло има и изменение свързано с заедостта, което не е лошо да вземем предвид. Господин Новак, искате ли да отговорите веднага на зададения въпрос? You your... Благодаря ви за милите думи за направеното от мен изложение. Засегнахте много важни въпроси, но редица от тях е, далеч надхвърлят мандата ми. Европейската банка за възстановяване и развитие е единствената многостранна банка за развитие или точно единствената международна институция, която разполага с мандат в областта на ядрената енергетика и в частност по отношение на ядрената безопасност. Често ме питат хората каква е позицията на банката по отношение на ядрената енергетика и аз винаги отговарям, ние не сме за или против ядрената енергетика, ние сме за ядрена безопасност. И ако се спазваха всички изисквания за гарантиране на безопасност, нямаше да се стигне нито до Чернобил, нито до Фукушима. По отношение на индустриалните последици от проекта, спомених, споменах вече мощностите за плазма в изказването си. Става дума за един общоевропейски проект, който доведе до разработването на нови и иновативни технологии в над половин дозина държави членки на Европейския съюз. Новият саркофаг в Чернобил е уникално от техническа и технологична гледна точка начинание. В този проект участваха научно-изследователски институти, представители на военните на военната индустрия от Европейския съюз и отвъд него. Ще ви дам само един пример, а мога да ви дам много такива. Мембраните, които в момента покриват новият саркофаг, трябваше да бъдат изготвени по такъв начин, че да няма никакви противоречиви изисквания по отношение на гъвкавостта, на устойчивостта, на удар, и се оказа, че материалът, който в най-голяма степен отговаря на тези изисквания, е материалът, който използват френските военни сили за торпедата в ядрените си под... водни подводници, но трябваше допълнително да бъде подобрен този материал. Така че, както виждате, има последици за индустрията, включително и по отношение на задаването на работни места. И към момента над 2000 души работят работят по житните мощности в Чернобил. В пиковият момент бяха над 3000. Госпожа Яла Сендър има думата. Благодаря ви. Аз също бих искала да ви поздравя, господин Новак, за задачата, която изпълнявате и за всички усилия, които полагате по тази много сложна тема. Струва ми се, че много често представяме положението по много простен начин. От една страна финансираме ядрената енергетика, а едновременно с това финансираме и безопасността на ядрените отпадъци. Като че ли между двете пера има някакво противоречие. Но самият господин Новак спомена всички различни програми, които се извършват, включително и програмите за лечение на причинените от ядрената авария ракови заболявания. Важно е да се продължава работа и в областта на ядрения синтез. А по отношение на бюджета за ядрена безопасност, за изваждане от експлуатация и последващите действия, тъй като, между другото, за мен е сериозният проблем в момента са последващите действия за това какво се случва с отработеното гориво. Същото въжи и за централите с въглища в момента. Дори най-модерни технологии, като вятърните турбини, например, се поставят подобни въпроси. Наясно сме с проблемите, които се спускат в някои региони вятърните централи заради начинът по който загрозяват пейзажите. Така че във всеки един момент трябва да сме наясно с какво се използват фондовете. Няма нужда да се представя цялостната сума по простен начин. Това не, по никакъв начин няма да ни помогне да си създадем ясна представа. Имаме нужда от ясна разбивка на отделните проекти и положителни им последици. Както, както успя господин Новак прекрасно да ни представи и нас, ние трябва да успеем да представим тази програма на европейските граждани. Опа, колеги Бачитис, питам. Колегата Бълчите си има думата. Примененке. път на удобно Благодаря ви, госпожа председател. Аз също бих искал да се възползвам тази възможност да пожелая успех на господин Новак. Обеден съм, че ще намерите как успешно да запълните времето по време на след пенсионирането си. А по въпроса на програмата за Чернобил, трябва да си признаем, че Разбудихте любопитството на нашата парламентарна комисия. Наскоро знаете, че се проведе посещение посредство от нашата председателка в Игналина. Трябва да кажа, че в миналото бях привършеник на ядрената енергетика, но след като посетих атомната централа 3-4 пъти и след като осъзнах колко трудно се е, осъществява целият проект и колко са големи разходите с него, действително бих искал да помоля Европейската комисия да направи оценка на новите атомни реактори в цялата в целия Европейски съюз и какви средства са нужни за тяхното изваждане от експлоатация. Можем да предвидим тези средства и ако направим нужните подходящи изчисления, ядрената централа Игналина би могла да бъде извадена на пълната експлоатация до 2020-2024 година. Но знаем, че няма никакви шансове това да се случи всъщност преди 2040 година, тъй като разходите са огромни а паралелно продължаваме да насърчаваме развитието на ядрената енергия. Вярно е, че това е изключително ефтина енергия, чиста енергия, но при тези изчисления се забравят разходите свързани с отработеното ядрено гориво и ядрен... разходите свързани с здравеопазването, които са неизбежни. Не искам да отнемам повече време, но смятам, че и за бъдеще трябва да се насърчава ядрената енергия, но трябва също така да се предвиждат и разходите нужни за управление на отработеното гориво и изваждането от експлоатация. Трябва да се включат тези допълнителни средства към цената за построяване на всеки атомен реактор и след това си помислим дали действително си заслужава да изберем ядрената енергетика пред всяка друг енергоисточник. Благодаря ви. Господин Новак, имате думата. Thank you very much. Uh, there are... Благодаря ви. може да разгледаме казаното от вас по няколко различни начина. Първоначално преминахме през един труден период и вашата парламентарна комисия изигра активна роля тогава. И вие продължавате да показвате висока степен на ангажираност, както каза госпожа Гресле – относно ролята на банката. Въпреки закъснението в периода 2009-2013 година, по причини, които няма да изтъквам сега, все пак успяхме с някои промени на политическо равнище, в економическо отношение, успяхме да уредим нещата с контрагента от Игналина, така че да не се стигне до увеличаване на разходите и ви моля да не ме питате защо. Не, не се стигна до увеличаване на разходите въпреки 4 годишното закъснение. Продължаваме да разработваме проектите на цени, които бяха договорени преди десетилетие. Игналин е малко по-специфичен случай е, заради специфичния реактор. Реакторът може да бъде с френски происход, с английски происход. Това няма значение – но никой така и не успя да излезе с предложение за решение на този тип реактори. И накрая искам и се да кажа нещо, което може би трябваше да бъде направено преди много години, а именно никой не иска да се намери съвместно решение на проблема. А това е единственото правилно решение. Това се отнася за Испания, за Франция, за много от реакторите в Обединеното кралство. И трябва да има единно решение. А относно финансирането на Европа, управлението на отработеното гориво – трябва да включва предвиждане на цената в самото построяване на реактора. Там трябва да бъде отразена тази цена. Благодаря ви. Нямахме късмет с сигналина, но да се надяваме, че това няма да се повтори. Изглеждате ми в пълна форма. Пожелавам ви е, да прекарате добре пенсионните си години. Разполагате с много знания и се надяваме, че те ще бъдат от полза на тези, които ще работят след вас. Ние имахме възможност да видим трите реактора и честно казано, всеки път, когато се срещна с вас, си тръгвам по-обогатена, по обогатена разбирам много по-добре нещата, така че още веднъж ви пожелавам успех и след толкова дълги години работа ви пожелавам да продължите да поддържате тази форма. Господин Целер, имате думата. Взимаш ли? Да. Казаха ми, че е на път да дойде в залата. Ами ако го няма, тогава продължаваме с следващата точка. Това е точка 6, специален доклад 08-2018 на Европейската сметна палата на тема продуктивни инвестиции в предприятията, подпомагане от Европейския съюз. Необходим е по-голям акцент върху дълготрайността. Това този доклад е идея на господин Владислав Балко, компетентен член на Европейската сметна палата. Благодаря ви. Добро утро, госпожи и господа. Между 2000 и 2013 година Европейския фонд за регионално развитие отпусна 75 милиарда евро за продуктивни инвестиции в предприятия, най-вече в малки и средни предприятия. Важно беше да се генерират приходи преди края на проекта. Това беше важно за бенефициентите и за регионите. Съгласно проучване по поръчка на Европейския парламент и по-специално на вашата парламентарна комисия през 2013 година, публичният сектор прояви ограничен интерес към тази възможност. Нямаме и достатъчно данни за съфинансираните фондове от Фонда за регионално развитие. Друг е въпроса дали фондовете бяха управлявани по начин, който да позволи постигането на желаните резултати. Ние очертахме и основните фактори, които играха важно значение в това отношение. За целите на одита, ние смятаме, че е важно проектите да имат дългосрочен ефект. Дългосрочен ефект, който трябва да продължи дори след изтичането на правния период. Проектите е, за продуктивни инвестиции трябва да доведат до генериране на нови печалби, създаване на нови работни места, повече заетост и увеличаване на конкурентоспособността. Те трябва също така да насърчават иноваторството. Трябва да осигурят дългосрочни ползи за регионите. Ето защо този дълготраен ефект трябва да бъде много по-дълъг от правния такъв и да продължава след изтичането на ам, падежа на съответните активи. Разгледахме 41 съфинансирани проекта за периода 2000-2013 година в Австрия, Германия, Италия и Полша. В първата част ние взехме предвид резултатите и преките и непреките последствия. Направихме оценка на края на правния период – В следващата част ние очертахме основните причини, поради които липсва дълготраен ефект. Очертахме и добрите практики. Така, например, открихме, че по-голямата част от проектите имат дълготрайни ефекти. В случаите, в които Резултатите не бяха дълготрайни. Това се дължеше на липсата на поставяне на акцента върху дълготрайния ефект при очертаването на проекта. Аудитираните проекти дадоха по-голям резултат от планирания, само в един случай това не беше така. тъй като се стигна до банкрут. В 9 случая не бяха използвани изцяло предоставените оборудвания. Това може би е оправдано, по някакви причини, защото, да кажем, машините и оборудването е трябвало да бъдат заменени. Европейския съюз има изисквания относно дълготрайните ефекти. И тези цели бяха постигнати във всички региони, в които бе осигурено съфинансиране. финансиране края на периода над половината от проектите все още генерираха резултат. А останалата част от проектите не постигна необходимите ресурси, защото извинете, не постигна необходимите резултати, просто защото не разполагахме с налична информация. По време на одита повечето от проектите генерираха директни резултати, а именно създаваха нови работни места, осигуряваха пряк достъп до финансиране и увеличаваха производителността. Но при една пета от 41-те проекта, които аудитирахме, имахме частични резултати. В 19 случая имаше основателни причини за липсата на дълготраен ефект. Например, причините бяха свързани с развитието на пазара или промени в законодателството, но в останалите 5 случая липсата на дълготраен ефект се дължеше на слабости в управлението или други проблеми, които се криеха в самите компании бенефициенти. Имаше и някои вторични ползи от проектите – дълготрайният ефект там беше добър, като, например, тези вторични ползи се изразяваха в това, че бенефициентите имаха възможност да преструктурират и модернизират своите активи, да подобрят позицията си на пазара, да подобрят репутацията си или да привлекат повече клиенти. В някои случаи тези компании се възползваха от по-добър достъп до финансиране и до заеми и имаха възможност да направят допълнителни инвестиции със собствените си ресурси, заедно с активите, по които бяха получили съфинансиране. Имаше, разбира се, непреки резултати под формата на повече работни места, насърчаване на предприемачеството, конкурентоспособността, имаше и ползи за околната среда, за новаторството, но всичко това не бе описано като първоначална цел в аудитираните проекти и оперативните проект, е, програми. Проектите, чието преки резултати бяха устойчиви, също генерираха економически и социални ползи за регионалните и местни форми на самоуправление. Така, например, те увеличиха квалификацията на съответните работници, доведоха до допълнителна економическа активност за съответния а, регион а, и подобриха енергийната ефективност, отразиха се а, също така върху фактори като замърсяване, отпадъци и шум. Причините за липсата на устойчивост и дълготраен ефект причините бяха различни. В някои случаи имаше недостатъчно отделяне на внимание на устойчивостта на ниво менеджмент. В други случаи процедурите на подбор не бяха отчели в достатъчна степен условията необходими за постигането на дългосрочни резултати. Открихме също така, че загубите не бяха взети предвид в достатъчна степен в подбраните проекти, защото управляващите органи не смятаха, че бенефициентите имаха достатъчна възможност да финансират сами проектите си или пък не смятаха, че те могат да финансират проектите си в по-голяма степен. Това се случи в рамките на 6 аудитирани проекта. При тези случаи имаше риск бенефициентите да се впуснат в проекти без грант от Европейския съюз – или пък при положение, че те са получили обещание за грант, да решат да променят проекта. Дори открихме един случай, в който бенефициента твърдеше, че в заявлението си той не е искал кредит или грант за изпълнението на проекта си. В 8 от аудитираните проекти видяхме, че имаше инвестиция на собствени средства от страна на бенефициентите. Те бяха взели търговски заеми и не бяха използвали европейски средства. Ето защо смятам, че в тези случаи не можем да твърдим, че е бил постигнат резултат. И накрая открихме, че мониторинга и докладването на резултатите от проектите не се извършваше, тъй като нямаше правно задължение за това. Регулаторната рамка се подобри за настоящия програмен период 2014-2020 година, но въпреки това е необходимо да се предприемат допълнителни действия, за да имаме по-добра устойчивост на резултатите. За периода след 2020 година програмите трябва да бъдат оформени по начин, който да очита в по-голяма степен устойчивостта. За тази цел препоръчваме държавите членки да насърчават устойчиви резултати при програмирането на оперативните програми и да поставят фокуса в по-голяма степен върху смягчаването на рисковете, по-добро очертаване на нуждите, като се включи също така необходимостта от публично финансиране. Необходимо е също така да подобрят процедурите и критериите на подбор, да поставят акцента върху устойчивия мониторинг и докладване и на последно място да очертаят ясни корективни мерки, които да бъдат обвързани с целите на проекта. Накрая препоръчваме комисията да отделя необходимото внимание е, за начина по който държавите членки отчитат устойчивостта на проектите и накрая Комиси... Препоръчваме на комисията да насърчава държавите членки да прилагат ясни корективни мерки, а, за да може проектите да отговарят на европейските правни изисквания за устойчивост. Накрая бих искал да кажа, че комисията заедно с държавите членки трябва да изготви последващи оценки на равнище оперативни програми или на равнище ЕС, за да може да се вземат предвид различните аспекти от постигнатите резултати по проектите. Накрая бих искал да ви благодаря за вниманието и на вас, госпожо докладчик, за вашият ентусиазъм, ентусиазъм, който проявихте към този доклад. Ще ви представим и работен документ в подкрепа на всичко, което казах. Благодаря. Благодаря, господин Балко. Аз считам, че тук сме наистина в сърцевината на работата на Европейския съюз по економическите въпроси. Благодаря, госпожо председател. Господин Пирински, права сте, че постигам, стигаме до сърцевината на това, което би трябвало да се стремим да постигнем, а именно по-добър контрол на целесообразното разходване на фондовете на Европейския съюз. Бих искал също така най-сърдечно да благодаря на господин Балко и на колегите му за изготвеният от тях доклад. Дори от краткото му представене днес стана ясно колко сериозна работа е свършена при изготвянето на този доклад и задълбоченият анализ, който е е бил извършен. Много са ценни и препоръките, така че действително държа да ги похваля за отличната работа. По въпроса за продуктивните инвестиции, смятам, че всички би трябвало да се съсредоточим именно върху това понятие продуктивни инвестиции по отношение на стотиците хиляди и милиони евро, които бяха разходвани по време на предишният програмен период. Би следвало да се гледа на противните инвестиции като ключов фактор за постигане на основните ни цели, а именно економически растеж, устойчиви работни места, намаляване на неравенството и да впишем именно това разбиране за продуктивни инвестиции в разработването на новото поколение на политиката на сближаване. Като крайната ни цел е да постигнем сближаване към по-високо равнище и е, по-добро териториално сближаване. И от тази гледна точка, безспорно е обезпокоителен фактът, че по време на аудитите в редица случаи тези продуктивни инвестиции не могат да бъдат доказани чрез ефективността на проектите и фактът, че те са имали дългостранни положителни резултати и всички други пропуски и слабости, споменати в доклада, се дължат на слабости от етапа на проектиране до етапа на изпълнение и оценката. И от тази гледна точка смятам, че е уместно да разгледаме регламентите за приложимите разпоредби, както тези, които сега да навлизат в последната фаза на своето изпълнение, така и разпоредбите, които сега се разработват. Или казвам с други думи, трябва да се обърне факт, внимание на факта, че липсват достатъчно строги критерии за доброто определение на продуктивност и резултати. Ако съсредоточим върху, върху продуктивността, това значи, че ще се съсредоточим върху оценка на това дали е, средствата са изразходвани за целите, за които са били отделени, което обаче е нещо различно от оценка на дългосрочните постигнатите резултати. И от тази гледна точка, действително ми се струва, че имаме достатъчно основания да изкажем съжалението си, че Европейската комисия не е, е приела по-голяма степен тези наши препоръки за нова новата многодишна финансова рамка и също така не е взела предвид по отношение на Фонда за регионално развитие специфичните препоръки на Сметната палата. И от тази гледна точка смятам, че е уместно да спомням споделим безпокойствата на Сметната палата по отношение най-вече на малките и средни предприятия, като си има преди всички трудности и предизвикателства, които са изправени и те най-вече от гледна точка на дългосрочното бъдеще на тези предприятия. И в това отношение не е след да, да обмислим различните възможности да подобрим от дългосрочността, в планирането и дълготрайността на самите МСП, като стата обърне внимание и на положителният опит и на проблемите установени през предишният програмен период. Но да се съсредоточи само върху този вид оценки не е достатъчно, но в рамките на последният анализ стана ясно, че този вид продуктивни инвестиции би следвало да бъдат включени в контекста на една по-цялостна индустриална стратегия в рамките на целия Европейски съюз и по този начин да бъдат отразени в конкретни параметри, включени в оперативните програми и споразуменията за партньорства на различни държавите членки. Само по този начин, когато продуктивните инвестиции се превърнат в част от по-общи макроекономически стратегии, те ще могат да изиграят ролята, която им е отредена. И накрая, госпожо председател, смятам, че имаме всички основания да призовем и Европейската комисия, и държавите членки да поемат ангажимента да последят целият цикъл на животните си продуктивни инвестиции от залагането им в програмите през изпълнението на последващата оценка. Накрая така да се съгласи още веднъж с заключението на господин Балко. Струва ми се, че времето, което отделяме тук в нашата парламентарна комисия, за да разгледаме изчерпателно тази тема, е непълно оправдано. Благодаря, колегата Новаков има думата. Uh, Много ви благодаря, госпожо председател. Замествам докладчика в сянка на НП господин Здеховски. и е, бих искал да благодаря от негово име на господин Балко за изготвянето на този специален доклад и разбира се на господин Пирински е, за неговата отдаденост е, и енергията, която вложи в изготвянето на работния документ. Този специален доклад е много важен заради своята междудисциплинарен подход заключенията могат да се приложат отвъд конкретно разгледаните проекти в рамките на Европейския фонд за регионално развитие. Измерението дълготрайно би следвало да бъде заложено в цялата политика на сближаване. Би следвало да се прилагат по-високи стандарти при оценка на изпълнението на проектите, като се, като се добавят критериите устойчивост, дълготрайност и добавена стойност при оценка на проектите. Става ясно, че слабото изпълнение и слабите крайни резултати на проектите са основният проблем при изпълнението на политиката на сближаване. И смятам, че Европейската комисия трябва да е, изготви по-стратегически подход за оценка на дълготрайността и устойчивостта на проектите. Приветствам специалният доклад и по проектите на Европейската сметна палата, но смятам, че има нужда повече от ръководни насоки, има нужда от конкретен план. Подкрепям позицията на докладчика в му документи и подчертаваме, че трябва да се обърне особено внимание на, на дълготрайността и устойчивостта на проектите за МСП. Но с това трябва да се изготви и по-надежна оценка защото се оказва, че в някои случаи големи мултинационални корпорации се възползват от средствата отделени за МСП. И в тези случаи трябва да се приложат санкции. Благодаря ви. Frau Wagner von der Generaldirektion Regionales, Госпожа Вагнер от Генерална дирекция Регионално развитие на Европейската комисия. You, благодаря ви, госпожо председател. Много ви благодаря за изложението, направено от господин Балко. Благодаря и за много изчерпателния доклад, изготвен от вашия докладчик. Бих искала да се спра на няколко елемента. Европейската комисия приветства този специален доклад. В частност, тъй като подобни специални аудити, съпътстващи специални доклади е, подпомагат е, по-добрата оценка на ефикасността на постигнатите резултати. Значи това се вписва в цялостната ни стратегия за въвеждане на една култура, случена в по-голяма степен върху постигнатите резултати. С пълно право в Сметната палата отбелязва, че работната рамка, гарантираща дълготрайността на проектите е подобрена в настоящият програмен период, сравнение с предишните. Европейската комисия е съгласна, че са нужни допълнителни усилия за гарантиране на дълготрайност в програмния период след 2020 година. Държа да отбележа също така, че беше засилен общия стратегически подход и продължава да бъде засилван в програмната рамка след 2020 година. За целта бяха приложени различни мерки, включително и различни оценки и анализи с цел подобряване на периодът на подготовка на проектите. И тук държа да подчертая, че действията за подобряване на оперативния капацитет бяха много полезни в това отношение. Те бяха предоставени както на крайните бенефициери, така и на компетентните органи, отговарящи за оперативните програми. Както каза с пълно право господин Новаков, много е важно да се разглежда рамката по хоризонтален начин и в, по време на целият програмен период. От гледна точка на съвместното управление, държа също така да подчертая, че нуждата от гарантиране дълготрайност на резултатите като цяло е в правомощията на държавите членки чрез критериите за подбора на проектите и чрез последващите оценки. Като се имат предвид препоръките в аудита, отправени към Европейската комисия, държа да подчертая, че и трите препоръки бяха прияти от Европейската комисия. Комисията ще обърне специално внимание на дълготрайността и е, конкретните резултати при одобрението на проектите и ще вземем предвид е, аспекта дълготрайност в последващите оценки и ще гарантираме, че новият е, член 71 от новият регламент за общите разпоредби ще се прилага най-строго и Европейската комисия ще гарантира, че аспектът дълготрайност е основен критерий и не спазването му ще подлежи на санкции. Няколко коментара за стратегическото планиране. Бих искал да подчертая факта, че редица елементи засилват ролята на Комитета за наблюдение при оценка на фондо, разходването на средства от фондовете. Много е важно да подчертаем, че управляващите органи както за оперативните програми, така и за конкретните проекти са много важни за гарантиране дълготрайността в по-общ смисъл. преди всичко усилите за дълготрайност трябва да се е, отразят на равнището на споразуменията за сътрудничество и партньорство. Комисията опрости своята рамка от показатели с цел опростяване достъпа до фондове, както за предканите бенефициери, така и за управляващите органи. Като тази нова система съдържа както показатели за крайните резултати, така и показатели за дълготрайността и изпълнението на тези показатели ще се включат в оценките, като се разглеждат дългосрочното въздействие на проектите и общото изпълнение на политиката на сближаване. С това бих искала да ви благодаря за вниманието. И може би още веднъж да спомена факта, че продуктивните инвестиции ще продължават да играят много важна роля в политиката на сближаване, но ще се съсредоточат чрез подкрепата за МСП към сектора, който е от ключово значение за економическото развитие и благоденствието на нашите региони. Благодаря ви. Благодаря за допълнителните информации. Господин Балко, искате да вземете думата? Бих искал само да благодаря на всички за участие в дебата. Благодаря ви за положителната оценка на свършната от нас работа. Благодаря в частност на господин Пирински, който ни даде да предостави тази възможност да обсъдим доклада. Държа също така да подчертая, че лично сериозен факт че успяхме да покажем на всички, на вас, на Европейският парламент и на всички заинтересовани страни, колко е важно да тройността през целият цикъл на живот на проекта, т.е. от подбора, подготовка за изпълнението и последващата оценка, т.е. на всички етапи на цикъл на живот на проекта, които са отлично описани много е важно и Европейската комисия, и вие като контролен орган да обърнете по-голямо внимание дълготрайността при оценката на целесообразното разходване на средствата на европейските средства. Господин Пирински, имате думата за заключение. Благодаря ви, госпожо председател. Съвсем накратко. Струва ми се, че проведеното разискване ни, ни позволи да напреднем с няколко стъпки напред в да Първо стана ясно, че друго трайността надхвърля въпроса за продуктивните инвестиции. Става въпроса за една хоризонтална трансдисциплинарна важна стъпка за постигане на крайните ни цели. Благодаря също така и на представителята на Европейската комисия. Държа да отбележа, госпожа председател, че не винаги Европейската комисия е толкова склонна за, към ползотворно сътрудничество. Така че много благодаря за подкрепата, оказана от страна на комисията този път по отношение на дългосрочното планиране на различните оперативни програми ще проследим как се развива опростяването и целенасочването на показателите и критериите. Като цяло ми се струва, че много ползотворно изразходвахме времето си. Още веднъж благодаря и на докладчите в Сянка и на всички останали взели участие в днешната дискусия. И glaube, да wir... Ами, благодаря. Смятам, че трябва да бъдем много по-взискателни, когато искаме да получим информация от комисията. Трябва да сме по-настоятелни. Но мисля, че имаме поле за подобрение. Сега преминаваме към точка 4 господин Целер дойде и той ще ни говори за общия е, бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година, всички раздели. Благодаря, е, госпожо председател. Трябваше да участвам на, важни, е, на важен вод. Знаете, бюджета за 2019 беше представен. Дебата относно мандата за трилога за бюджета на 2019 година започна миналата седмица. И продължаваме да разговаряме по този въпрос. Говорим за договора, както и за становището по него. По отношение сега на подробностите, разполагаме с а, а, становище по въпроса. Сигурно вече сте го прочели. Искам само да добавя няколко кратки коментари. Ако имате коментари и вие, с удоволствие ще ги чуя. Това, което ще се задоволя да ви кажа е, че 2019 година е последната година от сегашният програмен период. 2019 година е и последната година в рамките на стратегията ЕСЕ 2020 година и 2019 година и последната година от мандата на комисията Юнкер. Така че Моментът е най-подходящ, за да видим не само как ще продължим проектите и съществуващите програми, но сега е и момента, за да направим обща преглед. Да видим дали нашата стратегия ще постигне целите си. Да видим дали целите на Лисабонската стратегия са постигнати или не. Дали ще приемем друга стратегия, считана от 2020 година. Никой не знае за момента. Задали сме въпроса на различните служби на комисията, но оттам получих отговора, че новата комисия ще реши това. По отношение на новата финансова рамка, тук, знаете, стои въпроса за собствените ресурси, които трябва да бъдат прияти. По отношение на задълженията, знаете, че задълженията възлизат на 270 милиарда, което означава два пълни бюджета за плащане. Как ще решим този въпрос? Ще се опитаме ли да го решим? Или ще кажем, ами разполагаме с нашите поети задължения и се оказва, че е, дадени проекти няма да бъдат осъществени по е, една или друга е, причина. Така че този въпрос остава нерешен и ще трябва да работим по него. Констатирахме от друга страна, че като погледнем финансовите инструменти и доверителните фондове, виждаме, че има явно увеличаване по отношение на доверителните фондове. Виждаме, че използваме по-добре собствените средства на ЕСЕ. Използваме пари и от други фондове, именно фондове в областта, е, е, фондове финансират е, развитието, но и миграцията. А също така виждаме, че получаваме финансиране и от трети страни. Ако погледнем положението с доверителните фондове, можем да кажем, че очакванията ни не са на висода, защото парите, които идват от трети страни, са доста ниски. Хубаво е, че съществуват. Мисля, че са от, рам, от порядъка на 10-15%. Това е добре, но не е достатъчно кредиторите, които са държави членки, също участват. Това, което ни трябва обаче е детайлно описание на целите. Целите за по които ще бъдат разходвани средствата от бюджета на ЕСЕ. Трябва ни също така и количествена оценка на резултатите е, от използването на парите. Много често чуваме, о, използвахме е, парите успешно, постигнахме целите, това е добре. Е, това ни насърчава да отпускаме повече и повече средства. Обаче, кой знае какво реално се случва на място? Дали има някаква добавена стойност от европейското финансиране? И мога да ви кажа, че често всъщност ни липсва информация относно какви са конкретните резултати. Аз искам да получим една таблица сравнителна, така че да видим какво се случва. Хубаво е да можем да сравним и да видим как лично се използват парите. По отношение на доверителните фондове, това, което може да видим, е, че те се използват по външни проекти, използват се на може да кажем, че около 100 милиона са използвани или 5-6%. Обикновено те отиват за плащане на административни разходи. Дали това обаче на място генерира резултати, все още не знаем. И тук въпросът е висящ. Така че ще трябва да удвоим усилията си. И сега минавам към темата, която е любима за всички. Това е селското стопанство. 44,7% от всички селски стопанства разполагат с общ годишен доход по-малко от 4000 евро. Това означава, че те са в тежко положение и не могат да свържат двата края. Така че не виждам как без помощи тези стопанства ще могат да оцелеят и как всъщност ще изхранват семействата си. Паралелно с това виждаме, че 10% от получаващите преки помощи получават 60% от директните плащания по ОСП. Така че хубаво би било да преразгледаме разпределението на помощите и да видим какви колко всъщност пари получават различните стопанства. 20% от е, селските стопани държат в ръцете си 80% от земеделската земя. Е, иначе казано, 80% е, селски стопани, които остават, всъщност разполагат само с 20% от земеделската земя. Следователно става дума за много малки стопанства, които въобще не успяват дори да произведат това, което им е нужно, за да живеят. Следователно техните доходи са много ниски, макар и да имат ниски допълнителни доходи. Така че това също е висящ въпрос, който трябва да решим. Дали големите предприятия, се питам, имат нужда от безвъзмезна помощ от ЕСЕ, при положение, че те са достатъчно големи, за да ги генерират доходи. Ред да не говорим, че те също така притежават голяма част земи и следователно не остават голямо поле за действие за по-малките. Друга една наша тревога и, и това от дълго време е въпроса с прилагането на програмите и проектите, особено в областта на политиката за сближаване. По отношение на структурните фондове до 2016 година, освобождаването от отговорност за 2016 година, забелязваме, че 7%, 7% от ресурсите бяха освоени за новия програмен период. Останалата част представляват стари проекти и програми. През 2017 и 2018 би трябвало да се получи ускорение в освояването и се надявам, че това ще се потвърди през 2019 година. Как да постигнем обаче целите, които сме си поставили с е, правилото N плюс 2? Аз защитих това правило, ами не знам. Не мога да ви кажа това остава е, висящо също. Е, чувам, че някои е, гласове искат повече пари. Повече помощи. Обаче виждаме, че през 2017 година 7 милиарда бяха е, върнати на държавите член, членки. През 2016 е, ставаше дума за 10 милиарда. Вярно е, че от една страна искаме по високи плащания на стопаните, а от друга страна виждаме, че и платите задължения се увеличават. Виждаме от друга страна пък, че когато даваме пари, те не се освояват. Така че още едно противоречие тук ще трябва да ни занимае сериозно. Това е което исках да ви кажа. Председателката, благодаря. Благодаря, че ни посочихте различните противоречия. Благодаря, госпожо председател. Госпожа Алая Сендер. Ами, съжалявам, господин Гретен представя своите извинения, защото трябваше да участва в една комисия. Не е сред нас днес. Той е съгласен с господин Целер по отношение на някои предложения. Той смята, че е, позицията на докладчика е положителна що се отнася до това, че трябва да преосмислим правилото N плюс 2. Европейската сметна палата засегна този въпрос. Ние е, трябва да се върнем към една по-строга дисциплина на равнище държави членки и да ги помолим е, да прилагат и да съфинансират европейски проекти в момента, в който успеем да превъзмогнем един от най-тежките кризисни периоди. Всички сме наясно, че има големи, голямо дисфункциониране заради кризисния период, но това не означава, че ние не трябва да поставим акцента върху гъвкавостта, именно в регионите, където има достатъчен административен капацитет. Следователно, трябва да можем да създадем една гъвкава работна среда, за да може да постигнем една строга е, годишна дисциплина в рамките на многогодишната финансова рамка. Ние трябва да изпълним е, програмите и за това държавите членки трябва да вършат работата си дисциплинирано. В параграф 17, където става дума за показателите, свързани с миграцията, с е, незаконната миграция, въпросът е тук какви са последиците от въвеждането на тези показатели? Господин Целер заяви, че такива трябва да бъдат ясно определени и да се види каква е представителността на тези показатели по отношение на параграфи 18 и 19 сега. Докладчиката критикува разходите в областта на сигурността и миграцията. Защо? Защото не са ясно идентифицирани разходите по отношение на управлението на кризата с мигранти и бежанци. Така че това, всичко това не е много ясно. Следователно, трябва да видим по какъв начин може да коригираме нещата в рамките на този нов бюджет. Разбира се, не успяхме да свършим тази работа в апогея на кризата, в разгара на кризата, но как можем всъщност да предотвратим повтарянето на такива, е, на това положение? Е, председателката, благодаря. Е, това са все въпроси, които ще обърнем към, ще, които ще отправим към Генерална дирекция бюджета. Благодаря ви, госпожо председател. Бих искала да благодаря на докладчика Целер за неговият проект становище и бих искала да коментирам някои от основните елементи в него. На първо място държа да отбележа, че Европейската комисия много държи европейския бюджет да постигне възможно най-добри резултати за европейските граждани, като гарантираме, че средствата са насочени към основните ни приоритети, че всяко едно действие финансиране с европейски средства има европейска добавена стоеност. По отношение на въпросът за постигнатите резултати, за поставените цели и резултатите, Държа да подчертая, че Европейската комисия престана работи за подобряване на бюджетните си документи с целта да станат по-целенасочени и прозрачни, както и по-лесни за разчетене. Държа да подчертая, че за първи път Европейската комисия публикува общият обзор на постигнатите резултати, в който се съдържа обзора на постигнатите резултати в всички 60 програми. И към момента документът е на разположение само на интернет страницата ни, но в момента се занимаваме с принтиране на копия на хартиен носител ще ви ги предоставим. Съдържа, документът съдържа също така и анализ на всяка една програма по отношение на целите и изпълнението въз основа на определените показатели по въпроса за разминаването между бюджетните кредити за поети задължения и бюджетните кредити за плащания. Вярно, че през първоначалната период на МФР е нормално да се изблъскаме с подобни разлики, а в настоящата МФР тези разлики се, се задълбочават поради закъснението си с изпълнението на някои от програмите на политиката за сближаване. При след това сме убедени, че изпълнението през 2017 година беше по-добро в политиката на сближаване по отношение на 2016 година. Използвахме голямо количество бюджетни кредити за плащания от други пера, което ни позволи да компенсираме разминаването с бюджетни кредити, което задължения с тази година и предполагаме, че и за 2018 година ще има по-добро равнище на изпълнение по на бюджетни в сравнение с 2017. По отношение на коментарите, направени в областта на селското стопанство, бих искал да отбележа, че наличните данни обобщават разликите в структурата на селското стопанство в Европейския съюз. От една страна има много голям брой малки стопанства и много малко, малко на брой много големи стопански експлуатации. Също така има големи разлики в, обработване, в обработваните хектари на стопанство. Европейската комисия произлезе с предложение да се съкратят субсидиите за големите стопанства и в рамките на новата МФР и на новата ОСП, свързана с нея, се предвиждат въвеждането на тавани, които държавите членки могат да преценят дали да приложат или не. Но в рамките на следващата МФР предложението ни е налагането на тези тавани да бъде задължително за държавите членки. По въпроса за прилагането на принципа N плюс 3 или N плюс 2 за политиката на сближаване, държа да отбележа, че в рамките на предложението за новата многогодишна финансова рамка, Българската комисия предвижда прилагането на правилото N плюс 2. Мисля, че по този начин обхванах повече зададени въпроси. А да, по въпроса за миграцията, зададен от госпожа Яла Сендер, предвиждаме изчерпателен доклад за всички разходи в областта на миграцията, който ще ви представим в близко бъдеще. Благодаря ви. Благодаря докладчика за заключение. Äh, Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на комисията за предоставените обяснения. Благодаря, че ни дадохте преглед е, за това, което ни очаква в рамките на новата многогодишна финансова рамка. Виждам, че се очертава подобрение на хоризонта аз в рамките, или поне тук в рамките на нашата комисия по бюджетен контрол. Ако трябва да се правят изменения по отношение на становището за финансовата година 2019 година. Ще ги очакваме. И нека спомена някои тревоги, за които вие споменахте тук в комисията. Това е въпроса свързан с Европейската прокуратура. Както в връзка с оборудването, така и във връзка с личния състав, всички тези въпроси трябва да бъдат разгледани. Всъщност парите, които са отделени, са по-низки от това, което ние очакваме председателката, да, Европейската прокуратура трябва да разполага с повече ресурси. Даваме прекалено много малко за тях. Е, толкова години водим бойба, борба за да има Европейска прокуратура, а сега няма с какво да я е, финансираме. Ако тя не разполага с различните финанси, тя не може да бъде да работи е, ефикасно. По отношение на многодишната финансова рамка получих документа, прочетох го и не крия, че имам някои съмнения по отношение на съдържанието му защото имам чувствата, че, е, че нашите резултати са по-различни от тези, до които достига Европейската сметна палата. Следователно, знайте, че оценката на този текст ще е много важен. Ще е много важна за нас. Благодаря, госпожо председател. Госпожа Алай... Алая Сендер говори. Искам да напомня на господина Целер да отговори на въпроса свързан с параграф 17, където се говори за премахването на причините, довели до незаконната миграция. Трябва той да уточни защо са създадени тези показатели и какви са те. Каква е идеята зад тези показатели, която има господин Целер? За комисията. Комисията има думата. Uh, Относно показателите за миграцията, ще обсъдим въпрос с генерална дирекция КОМ, когато можем, но за сега не мога да ви дам повече информация. Единственото нещо, което бих могла да кажа, е, че включихме общото докладване за миграция в глава 19. Ja, also ich würde einmal unterscheiden. Господин Целер. Ами, причините за незаконната миграция са свързани с помощите за развитие и политиката за сближаване. Аз смятам, че точно тези области трябва да обърнат внимание на проблема. Това, за което става дума тук, е да подпомогнем политиката за миграция на различните държави и членки, които са а, местоназначението и мястото на пристигане, така да се каже, на а, мигрантите. Разбира се, последиците от миграцията не бяха предвидени в бюджетите на държавите членки. Сега обаче се оказва, че голяма част от националните бюджети трябва да финансират а, а, този миграционен процес. Следователно, Европейския съюз трябва да подкрепи държавите членки, за да могат те да посрещнат мигрантите и да изпълнят програми за интеграция. Това, което ние искаме да знаем, тъй като говорим тук за собствените средства на ЕСЕ, е, трябва да знаем какво финансираме, какви са целите зад финансирането с европейски средства. Искаме ли да финансираме показатели, които да са количествени, измерими, или ще финансираме само при необходимостта. Е, трябва ли, например, да направим разбивки за разходи при, е, да кажем, подпомагане на учениците, при общаването към училище е, или пък проекти по, в рамките на социалната политика? Всъщност, така както действаме в Германия. Сега не знам как стоят въпросите с другите страни. Тоест, трябва ли всъщност да дадем количествени показатели, за да видим е, каква част от европейските средства отиват е, по определените проекти? Или пък трябва да поставим акцента върху резултатите. Имало ли е, е успех или не? Това трябва да решим, ако искаме е, да имаме един общ бюджет, който да е прозрачен. Същото въжи и за е, досието миграция председателката на 16 декември в 14 часа край на, крайен срок за подаване на е, измененията по е, отношение на специалния доклад 16-2018 на Европейската сметна палата, е, който е свързан с по-доброто законодателство. Началник кабинета, госпожа Хостерт, е тази, която ще ни представи доклада 16 20187 Госпожо председател, уважаеми е, евродепутати. Първо искам да ви е, помоля да извините господин Ендри Гретен, докладчик, който е, не може да дойде лично, защото трябваше да остане в Люксембург, където трябва да участва в значимно събрание на Сметната плата. Той ме помоли да представя доклада от негово име. Уважаеми дами и господа, докладът, който ще ви представя, е свързан с последващият преглед на законодателството. Както знаете, Европейския съюз цели да постигне по-добро законодателство и да постигне целите на различния принос на Европейския съюз. По време на последващият преглед на законодателството цели да види дали всички, всичко е планирано, приложено, управлявано и а, дали е подложено на контрол за качеството. Много важно е да видим в какво се, съществ... в какво се състои а, а, одита. На първо място, последващият преглед а, в, за периода 2013-2016 година относно работата на четири генерални дирекции – DigiHome, Санте, Grow и Околна среда. На второ място – Одита постави акцента върху законодателните актове и оценките за въздействие екс-анте, които са прияти в периода 2014-2016 година. Четири са целите на одита. На първо място да се направи анализ, за да се види до каква степен комисията и с законодателите, парламента и съвета са предприели, взели предвид клаузите за преразглеждане и мониторинг в рамките на промените, законодателните промени. На второ място, да се види дали комисията е изпълнила навременно всичките си задължения по отношение на последващият преглед и то дали е, това е направено по изчерпателен и качествен начин. И на трето място да се види дали комисията дали комисията и са законодателите са а, публикували а, необходимите резултати. И на четвърто място да видим дали а, съществуването на програмата Рефита е правилно определена. Така че трябва а, да видим дали последващият преглед на законодателството е, е, е довел до по-добро одобрение на, подобрение на законодателството. Като цяло, Сметната палата смята, че резултатите са добри, ако трябва да бъдат сравнени с тези на държавата членка. Сметната палата смята, че комисията разполага с много добър контрол и той подобрява процеса на законотворчество. Но Сметната палата намира, че има и някои слабости. Какви са основните е, слабости? На първо място забелязваме, че е, клаузата за преразглеждане и клаузата за мониторинг са отразени в законодателството на ЕСЕ. Но аудиторите забелязват, че понеже няма ясни общи насоки, в съставянето на различните законодателства не са на лице. На второ място забелязваме, че оценките отговарят на изискванията и на добрите практики, но това не е така в други области. Някои насоки за по-добро законотворчество са прилагани считано от 2017 година, не преди това. На трето място се забелязва, че голяма част от документите са били публикувани и са включили какви са бъдещите действия. Те са констатирали, че ако комисията системно предава всичките си доклади на съзаконодателите, парламента и съвета, то е, много е, рядко е, е парламента и съвета да дадат реакция към, а, към тях. Също така програмата Рефит не е достатъчно ясна, както и критериите, които се и използват за това. Уважаеми дами и господа, възоснова на тези наблюдения имаме четири препоръки. Важно е комисията да приложи следните препоръки. Първата препоръка, и това е най-важната, да се е, засили между институционалното споразумение за по-добро е, законода, е, законотворчество. Комисията, заедно с парламента и съвета, трябва да създадат нещо като междуинституционален ваде меком по отношение на клаузите за преразглеждане и мониторинг, така че да имаме класификация на различните видове резултати. На второ място, насоки с определен график за всеки тип преразглеждане и на трето място ориентациите за съставяне на различните клаузи за мониторинг, които да бъдат изпратени както за, на органите на ЕСЕ, така и на държавите членки. Комисията би трябва да предложи на парламента и съвета така да може всъщност да се засили между институционалният договор за доброто е, законотворчество. Втора препоръка трябва да се въведат минимални норми за качество. Комисията трябва да разполага с минимални норми на качество – за да може да се гарантира доброто качество на всичките служби. Комисията трябва да разшири правата на контрол на Комитета за регулаторен орган в качеството си на независим орган в минималните органи за качество комисията трябва да предвиди задължението да се представя подробно използваната методология за събиране на данните и инструментите за анализ, както и да подчертае слабостите им. Трета препоръка да се осъществи е, анализ на слабостите при събирането на данните и капацитета на е, управление. Комисията трябва да направи анализ на е, слабостите в събирането, използването и преизползването на данните, като те тези данни трябва да се основават върху солидна доказателствена база. Четвърта препоръка трябва да се спазва принципа първо оцени. Когато се приема законодателен акт, комисията трябва да прилага систематично принципа първо оцени. В рамките на вече съществуващ законодателен акт, комисията трябва задължително да се основава върху анализ. Комитета за регулаторен контрол трябва да спазва този принцип и когато принципът не е спазен, това трябва да бъде отразено. Пета препоръка трябва да се включи програмата РЕФИТ в процеса за подобряване на, за, на законотворчеството. Комисията трябва да постави акцента върху РЕФИТ, трябва да го прилага и да покаже, че той работи по по-различен начин от нормалният прилагащ се до сега процес. Така че, госпожо председател, предпола... препоръчваме на комисията задължително да приложи всичките препоръки, които току-що изчетох. Благодаря. Давам думата на докладчика, който сега ще се изкаже. Господин Михейс, благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на Сметната палата за отличния доклад. За доклада относно последващия преглед на законодателството. Наистина приветстваме доклада, тъй като той се вписва в приоритетите, които ние си бяхме поставили и сред тях прегледа на законодателството на Европейския съюз вземаше челно място. Това е важно, защото за обикновените хора е от значение да се намали цената на регулаторната ни дейност. Ние сме с законодатели, с съвета, така че това е важно. Винаги е важно да задаваме правилния въпрос – е, когато хората ни попитат е, за какво ни е нужно това законодателство, трябва да знаем какво да отговорим. Ето защо от значение е и прегледа на законодателството. Прегледа трябва да бъде изготвен добре и това е отразено в специалния доклад. Така че приветстваме доклада на Европейската сметна палата. Поздравления за работата ви! Хванате 3 годишен период. Участие са взели 4 генерални дирекции на Европейската комисия, които вие цитирахте. Целта на доклада е да се очертае система, система, която е добре разработена, но трябва да бъде и добре управлявана. Когато говорим за преглед, а не за оценка, нещата са малко по-различни. Нуждаем се от насоки и мониторинга в това отношение е изключително важен. В 2017 година успяхме да изготвим специален инструментариум за по-добро законотворчество, което ще ни помогне в това отношение. Явно страдахме от липсата на такъв инструментариум. Нуждаем се и от достатъчни и надежни и сравними данни. Те са от изключително значение за последващия преглед. В доклада се обяснява също така и закъснението за последващия преглед. Когато разпишем нещо в първичното законодателство, е, ние разбира се очакваме е, това да има своите последствия. И когато те не са на лице, е добре да можем да обясним защо. Както вече казах, приветствам препоръките, които прави Сметната палата. Но на следващо място е важно междуинституционалното споразумение за по-доброто законотворчество да бъде изпълнено по отношение на мониторинга. Тази година имаше среща на високо равнище, на която обсъдихме темата. На следващо място – Разработват се нови показатели, които имат за цел да ни помогнат в мониторинга, които да ни помогнат да видим резултатите на споразумението. На четвърто място. Европейската сметна палата трябва да продължи да работи в това отношение. Вие разполагате с експертен опит, нещо, което съм казал и в становището си добре е да се включите в мониторинга. Нека да спазваме междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество. Според мен Европейската сметна палата трябва да продължи да играе активна роля в това отношение. На пето място насоките за последващия преглед – могат да бъдат взети предвид и да бъдат включени в споразумението. Разбира се, използваме различни подходи и не винаги насоките дават търсения резултат. И накрая, тук бих искал да се спра на еднаквото транспониране от страна на държавите членки. Не може да твърдим, че има един единствен подход който трябва да се използва при транспонирането на законодателството. Не можем да твърдим, че има един подход, който е ефективен. Да, ние настояваме да има хармонизация, но ако имаме добро европейско законодателство, и ако има съгласие в съвета, то тогава е логично това законодателство да бъде ефективно транспонирано. И това е въпрос, по който трябва да продължим да работим и за в бъдеще. И този доклад ни дава тази възможност. С удоволствие ще чуя коментарите и на останалите колеги. Още веднъж поздравление на Сметната палата за отличния доклад. Благодаря колежката Аяла Сендер. Благодаря, госпожо председател. Искам да изразя съжаление, че Компетентните аудитори, работили по доклада, не са в залата, защото много важно е поне този, който е съставил доклада да присъства. Съгласен съм с това, което каза господин Хейс по отношение на качеството на а, доклада. Той ни представя а, една, той ни дава една динамична представа не става дума тук да се направи отделен анализ. Ние в съвета също се борихме, за да напреднем по този въпрос, както и по да постигнем целите на стратегията за по-добро законотворчество. А тази стратегия има за цел по-ефективното и добро прилагане на правилата, които ние приемаме. Така че в програмата Рефит имам чувството, че думата на парламента не се чу достатъчно. Ето защо ние трябва да поставим акцента върху последващите действия и последващият преглед на законодателството. И това трябва да го сложим в бъдещ доклад. По отношение на тази обща рамка на транспониране, например, в моята държава някои директиви все още не са транспонирани, и се чувства е, така едно е, натрупване на огорчение – не само е, от наша гледна точка, но и от гледна точка на европейските граждани. накрая искам да попитам Европейската сметна палата да ни каже дали съвета е, с лекота е успял да е, извади някои важни е, досиета. Досиета, по които ние сме работили, по които ние като парламент сме изказали нашето становище и които са били малко или много блокирани в е, е, съвета. Дали по време на процеса на преразглеждане, съвета си е казал, че може да не спазва някои правила. Дали в Европейската сметна палата вие имате същото усещане? Това би било важно, особено в рамките на договарянето по споразумение, между институционалното споразумение. А това е много важно, защото ние в парламента не разполагаме с голяма, голям капацитет на инициатива. Нашата инициатива е преди всичко законодателна законодателна и това ни ограничава в нашите действия. Благодаря. Председателката, благодаря. Генералният секретар, секретарият сега. Is this one working? Yes. Този работи ли? Да. Извинявам се. Казвах благодаря на господин Хостърт за доклада и на господин Хейс за изложената позиция. Ние в комисията също приветстваме доклада, защото смятаме, че той ще ни помогне да организираме мислите си и да помислим как да подобрим подхода си към оценката. Ключовото послание от наша страна е следното. По-доброто законотворчество е процес, в рамките на който има какво да научим. Той е, трае няколко месеца. Ето защо доклада ще играе важна роля в процеса. Високо ценим два основни аспекта в доклада. Първо, Европейската комисия прави оценка на законодателството и неговата цена. И това се вписва в институционалния контекст. Когато говорим за по-добро законотворчество, това обхваща добрата работа добрата и съвместна работа и на трите институции, които трябва да направят така, че законодателството да обслужва преследваната цел. Така че приветствам това, че този момент е включен в доклада. На следващо място, ако направим сравнение с държавите членки и ако направим сравнение в международен план, ще видим, че се справяме сравнително добре. 2015 година ОИСР направи подобна оценка и в момента изготвя доклад, който най-вероятно ще бъде публикуван през ноември тази година. Така че, според мен, ние ще се справим много по-добре, отколкото ОИСР през 2015 година. Осъзнаваме, Както вече казах, че коването на по-добро законотворчество е един дълъг процес. Много напредък можем да отбележим в рамките на този процес. Ето защо аз благодаря на всич... за всички препоръки от страна на Сметната палата. Нека да се спра на една или две от препоръките – Господин Хостърт очерта институционалният аспект. Дават се и насоки за последващия преглед. Трябва да ви уверя, че ние в Европейската комисия сме готови да работим заедно с останалите институции по изработването на междуинституционални насоки. В момента разполагаме с документ на масата на преговорите и осъзнаваме, че това не е окончателният му вариант, но сме готови да работим съвместно и с останалите институции, като разбира се, съвета също трябва да участва, участва, но може би той не проявява същия ентусиазъм като нас. Относно събирането на данните, нещо на което се спря докладчика, ние също осъзнаваме, че е изключително важно да имаме достъп до надежни данни, да имаме такъв достъп своевременно, защото това се отразява положително на законотворчеството. Но пък това е в правомощията на държавите членки. Те носят тази отговорност и трябва да се съгласят да работят с нас. Според мен, работата, която ние извършихме в това отношение, даде допълнителен тласък, който се усети при предложението за МФР. Данните трябва да бъдат и по-добре споделяни на равнище Европейска комисия. Трябва да поработим и върху тяхното събиране. Така че препоръката ви в това отношение е изключително важна. И на последно място, относно Refit, в това отношение се опасявам, че сме на малко по-различно мнение от Европейската сметна палата. Може би първоначалната фаза на Рефит не беше толкова целенасочена, колкото трябваше. Но заедно с програмата и платформата Refit, ние се опитахме да създадем една програма и платформа, които да бъдат добре известни на обществеността. Тази рамка трябва да доведе до намаляване на бремето. Заинтересованите страни обаче винаги се опасяват, че когато пристъпваме към упростяване и когато искаме да намалим бремето, ние го правим при положение, че не променяме целите на съответната политика. Ето защо заинтересованите страни разбират много добре и приветстват Рефит. Разбираше, разбира се, винаги можем да подобрим комуникационната си стратегия в това отношение. Благодаря. Сега председателката. Сега ще направим ще дам думата на господин Балко, който ще направи презентация 15 минути. С 15 минути разполагате. Мадам Чер, мистер рапортер, леди и джентлмен. Госпожо председател, дами и господа депутати, целта на този документ е да дадем своя принос към изготвянето на законодателния пакет – и към дебата за упростяването на политиката на сближаване за периода след 2020 година. Ще ви представим четири основни ръководни принципа в пет основни области. С годините стана ясно, че се осложнява политиката на сближаване. Първия принцип, който бяхме идентифицирани във връзка с упростяването на политиката на сближаване, беше необходимост от добре очертана стратегия това е обобщено в приложение първо на документа, който ви представяме и там става явно, че няма общо виждане относно целите на упростяването. Защо и как да направим това упростяване? Може някой смята, че трябва да се премахнат ненужните разходи, други, че трябва да се намали административното бреме върху бенефициентите и административните разходи за компетентните органи държавите членки. Опростяването трябва да върви ръка за ръка с поставяне на акцента върху резултатите и качествената регулаторна рамка. Вторият ни принцип е свързан с структурирания подход. Понякога, когато упростяваме законодателството, е, се стига до цел, свързана с смягчаването на риска. Е, това не трябва да се случва. Упростяването винаги трябва да бъде свързано с е, оценка на причината за прекомерната тежест при оперативните програми. За бенефициентите е много трудно да се ориентират в сложната процедура, прекомерните изисквания. Накрая комисията налага и някои финансови корекции. Опростяването не трябва да се базира само на доказателства, но трябва да бъде и структурирано, което включва идентифициране и количествено измерение на тежеста, предварителна оценка на въздействието и поставяне на цели за намаляване на бремето. Ефективното упростяване изисква твърда ангажираност от страна на всички участващи комисия, парламент и съвета. Изисква ангажираности от страна на отделните държави членки, които изготвят собствените си правила за бенефициентите. Четвъртият и последен ръководен принцип е отчетността и ем, постигането на резултати. Опростяването не трябва да бъде само цел. То не трябва да поставя под заплаха постиженията ни в различните области. Нашият одит ни показа, че значително е спаднал процента на нередностите. Това не можеше да бъде постигнато, ако не бяхме засилили вътрешния контрол. Смятаме, че упростяването трябва да върви ръка за ръка с повишаването на резултатите стана ясно, че не сме отделяли достатъчно внимание на последните. Нека сега да ви опиша пете ключови области за обростяването на политиката на сближаване. Първата област е европейското законодателство и насоките. Опростяването започва с простички, ясни и стрикни правила – с по-добра хармонизация на правилата, свързани с фондовете и програмите. За периода 2007-2013, 2014-2020 година броят на страниците, в които сме разписали законодателството, се е удвоил от 1732 на 3889. Добре е да имаме ясни и стабилни правила, които да се прилагат по време на целия програмен период. Подчертаваме също така значението на хармонизирането на правилата. По този начин бихме помогнали на компетентните органи и бенефициентите. Ето защо смятаме, че упростяването не е свързано само с по-малкото правила, намаляването на техния брой, трябва да вземем предвид и качественото измерение на тази наша цел. Втората ключова област за упростяването е структурата за управление на оперативните програми. Имаме около 1400 компетентни органа в държавите членки за одит и те трябва да аудитират и управляват 390 оперативни програми. Упростяването на програмите от страна на компетентните органи, предварителните условия, резултатите, ако поработим в тези области, ще може да имаме економия от мащаба. Третовата ключова област е подбор, прилагане и мониторинг на проектите. Ако се справим в това отношение, ще намалим с една трета административното бреме за бенефициентите. Има голям потенциал в това отношение. В този ред на мисли бих искал да ви препратя към приложение трето от нашия документ, където се вижда, че при много от заявките има различия. В различните държави членки се изисква различен обем информация. Четвъртата ключова област е използването на възможността за намаляване на разходите. В настоящия период това беше най-често използваната опция. Регламент, проекто регламента Омнибус разширява обхвата на тази опция и въвежда нови видове подкрепа, която се базира на условията. Прегледа на Омнибус би могъл да доведе до намаляване на административното бреме. Петата и последна област за упростяването е свързана с по-ефикасен и ефективен контрол. Това означава проверките от компетентните органи и междинните звена да имат по-голяма роля. Проверките са важни, защото по-настоящем има голям, големи различия между държавите членки и програмите и проверките се извършват по различен начин. Благодаря ви. Благодаря. На всички, които е, изразиха е, е, мнението си и нашият докладчик е Харнат Ково. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин Балко и за свършената работа от Европейската сметна палата, както и за специалния доклад. Смятам, че това ще ни позволи да преразгледаме нашата работа в рамките на европейските фондове за следващата МФР както и по отношение на парите, които преминават през инвестиционните и структурни фондове. Този доклад още веднъж показва, че има свръх законодателство. Може ли да накараме господин Балко да изключи микрофона си? Аз смятам, че от гледна точка на помощите на ЕСЕ ще трябва да проведем допълнителен размисъл, за да видим как да упростим нещата. Има един проект от 16 страници, е, проведен във Франция. В е, Полша 144 е, страници, в Германия над 40 страници. Аз се питам дали трябва по такива проекти да има толкова много изписана хартия. това води само до бюрокрация. А бюрокрацията има въздействие върху бенефициентите. И в крайна сметка голяма част от а, нашите граждани не се ползват от помощите, именно заради тежеста, а, коя, до която води тази бюрокрация. Аз а, в а, Германия се срещнах с. А, а, управителят на един от регионите там и ние стигнахме до извода, че трябва да се упростят всички правила така, че да се сведе до минимум а, съмненията около тълкуването а, на, на, на сам, самите правила. А това ще доведе и до намаляване на а, бюрокрацията. Говорихме за контрола. Да, контрола е важен. Всички унези, които получават а, а, пари, трябва а, да бъдат контролирани. Знаем, че разполагаме с различни равнища на контрол, обаче тези равнища на контрол са много. Това води до огорчение, до отхвърляне, до отблъскване а, на гражданите. Хубаво е, вместо да правим стократно проверки, да поставим акцента върху доверието. По отношение на регламента Омнибус, в него виждаме множество предложения по отношение на кръстосаното ната надежност. Общият регламент, регламента за общоприложимите разпоредби също е добър. Въпрос към Сметната палата. Как вие оценявате новия регламент? и според вас как може да го подобрим? Господин Новак поиска думата. Благодаря ви, госпожо председател. Най-напред бих искал да благодаря на господин Никон за свършената от него работа и разбира се на господин Балко за неговият специален доклад. Държа преди всичко да подчертая, че този работен документ се обсъжда в възможно най-подходящият момент. Работим по общия, по с общите разпоредби вече от е, около месец и една от водещите на вашите глави е упростяването. Трябва да отбележа, че Европейската комисия действително направи важна стъпка напред е, със своите предложения, особено в частност по отношение на опростяването. Е, Фиксираните суми и опростените механизми за възстановяване на разходите са много важна стъпка напред. Не трябва да бъде също така, че допълнителното административно бреме в голяма степен е, продължава да съществува и това е причината, поради която някои от крайните бенефициари все още предпочитат да се обърнат към банката и изтеглят кредит със съответните лихви, вместо да се опитат да получат средства от европейските фондове. И това е особено валидно, за съжаление, за малките и средни и новостатиращите предприятия. Защото смятам, че трябва да подкрепим всички усилия, както на Европейската сметна палата, така и на Европейската комисия, за да постигнем съществени промени. Не революционни, но все пак съществени промени за следващият програмен период. Знаете, че има група на високо равнище за опростяването в Европейската комисия. Тази работна група излезе своите заключения, които ще започнем да прилагаме най-вероятно до година, една година преди края на настоящия програмен период. Така че не можем да си позволим повече забавяне. Обедена съм, че настоящото предложение на Европейската комисия може малко да бъде подобрено и съм убеден, че Европейският парламент ще поиска подобряване на позициите, особено по отношение на опростяването. Колкото по-сложна е процедурата, толкова повече даваме причини за засилване на евроскептицизма и за обвиненията, че Брюксел се е затворил в собственият си балон и не се вълнува от обикновените хора. Така че ви моля да обсъдим, да вземете предвид този наш работен документ при изготвянето на общите разпоредби за инвестиционните фондове. Благодаря ви. Благодаря от името комисия, думата има госпожа Вагнер. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви за представянето на специалния доклад и благодаря на господин Кълна за направените от него коментари и за работния документ. Европейската комисия се запозна с него и привежда признаването на, на постигнатият напредък, за упростяването, намаляването на равнището на грешки и другите постижения в областта на политиката на сближаване. Напълно сме съгласни с вас, че упростяването трябва да се впише в конкретните програми, че то не е само цел, а има цел да подобри както постигането на резултати, така и продължителността. пете области, които се на които са отделени глави в специалният доклад на Европейската сметна палата са области, по които сме предложили мерки за упростяване в предложението на Европейската комисия от 29 май за пакета за политиката за сближаване. И в този контекст бих искала да ви обърна внимание на наръчника за упростяване, който е на разположение на интернет страницата на Генерална дирекция регионално развитие на Европейската комисия. Там се изрещат редица конкретни мерки за опростяване на политиката на сближаване, които показват, че всъщност опростяването далеч надхвърля тези пет отбелязани области, въпреки че е вярно, че основните усилия се насочват в, тази, в тези пет области. По отношение на опростяването, което комисия се точи най-вече върху бенефициарите, и за да постигнем нужното опростяване, имаме нужда и от опростяване на правилата за управляващите оперативните програми и компетентните национални органи. От тази гледна точка новопредложеният аргумент с общите разпоредби предвижда значително намаляване в сравнение с 2014 година, като разбира се, към момента разполагаме само с количествена количествено сравнение, но то все пак е съществено. в настоящият аргумент за общите разпоредби се предвиждат 10 пълномощевни вместо постоящите, откакто до сега 50, или казано с други думи, основните разпоредби вече са на лице в общият регламент по отношение на ръководните насоки. Европейската комисия е поела ангажимент значително да намали броят и да подобри качеството на препоръките. По отношение на структурите на органите за управление има доста предвидени въведения се опростяване по отношение на изготвяне на програмите и докладването, като целта, разбира се, е да се опрости и да стане по-целенасочена общата структура. Като разбира се, всичко става в ръцете на държавите членки, те окончателно взимат решението, но разбира се, в рамките на преговорите Европейската комисия във всеки един момент ще насърчава по-опростена и целенасочена структура. Законодавнище по въпросите за опростяването действително излезе с редица препоръки и очевидно, че опростените и по-целенасочени правила, които в момента се разглеждат, ще, направ... ще бъдат важна стъпка напред за намаляване на доволно прекомерно регламентиране от страна на държавите членки, но в крайна сметка в тази област истинската промяна може да дойде от страна на компетентни национални органи. Аргументът за общите разпреби след 2020 година се основава на омнибуса и се използват заложното предложение за възможна употреба на фиксирани суми, например, както каза и господин Доваков, А по отношение на финансирането не е пряко свързано с разходите, се надяваме, че ще постигнем по-голяма целенасоченост за постигане на конкретни резултати. И накрая по-ефективният и ефикасен контрол Три са важните нововведения в това отношение. Областяване на Меките за проверка за управляващите органи, които да са изрично свързани с конкретните рискове, както е заложено в регламент с общите разпоредби. Предвижда също така и засилено, пропорционално контролиране на програмите с а, добри резултати или други думи казвам с много нисък риск през предходните две години или казвам с други думи предвижда значително облегчаване на контрола за този вид програми и по отношение на структурата за управление и контрол бих искала да подчертая, че функциите за подотчетност, които могат да бъдат прехвърлени към управляващите органи могат да допринесат за опростяване на функциите на първият сертифициращ орган. Извинете, но трябва да приключим до тук, защото имам още точка от дневния ред. Благодаря ви. Съжалявам, че трябва да дочислите останалата част на двустранни равнища с Евро, с Сметната палата. Über das Themenpapier des Rechnungshofs сега преминаваме към девета точка. Информационен документ. Позиция на, Евро... на е, Европейската сметна палата относно предложението на комисията за бъдещата МФР след 2020 година. Имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви, че ми давате думата. Уважаеми членове на Европейския парламент, дами и господа, позволете ми да ви представя работния документ на Европейската сметна палата посветен на предложението на Европейската комисия за многодишната финансова рамка за периода след 2021-2027 година. Най-напред бих искал да благодаря на Европейската комисия за тази възможност с няколко думи да ви представя нашият работен документ, след като той беше прият от колегиума на Сметната палата и беше публикуван вчера. В днешната си презентация ще се спра на три части. Първата част ще направя сравнение между двата програмни периода, а именно период 2014-2020 с предложеният период 2021-2027 година. Във втората част ще се спра на процедурата, изготвяне при, използван при изготвянето на новата многодишна финансова рамка и накрая ще продължа с последващи коментари от предишният ни информационен документ, който вече ви беше представен. Нека да започнем с кратко представяне на някои от дейностите на Европейска сметна плата, свързани с настоящата и новата МФР. Решихме да изготвим два хоризонтални информационни документа за последни новата годишна финансова рамка. През февруари представих първият информационен документ. Днес ви представям вторият информационен документ, публикуван след публикуването на, на предложението на Европейската комисия. Изготвихме също така и редица секториални или отраслови информационни документи. Един от тях беше представен днес. И след като след този мой хоризонтален информационен документ ще бъде изготвена цяла серия от други информационни документи на Европейската сметна палата, като всичките са част от процедурата за консултиране с Сметната палата, като става дума най-вече за решението по отношение на собствените приходоисточници, върховенството на закона, а в някои случаи ще изготвим и становища, за които когато сме били сезирани, най-вече от Европейския парламент, като става въпрос за регламента за общите разпоредби, за трите фонда, Европейския фонд за морско дело и рибарство фонда за обежище и миграция, фонда за вътрешна сигурност, визовите инструменти и Европейският валутен фонд. Вероятно ще изготвим и допълнителни становища, включително и за Европейският фонд за стратегически инвестиции. Към момента не сме били помолени да изготвим подобна оценка. Към момента се основаваме на съобщението за новата многодишна финансова рамка, прегледа на разходите. Разгледахме самото предложение по същество, както и процесът на изготвянето му. Точно документ не е резултат на аудит, а резултат от нашият преглед на обществено достъпните документи. този екран бих искал да припомня какви са основните принципи, приложени от Европейската комисия при изготвянето на този документ, а именно гарантиране на европейска добавена стойност, гъвкавост, упростяване и подотчетност. В първият информационен документ разгледахме тези принципи на всеки етап на бюджетния цикъл или казвам с други думи в момента, в който се определят приоритетите, в момента, в който се разпределят средствата, моментът на изпълнение на програмите и накрая моментът, в който могат да се докажат и публикуват резултатите. И така стигаме до първата част от днешната си презентация, чето цел е да се направи сравнение между старата и новата МФР, Предложението на Европейската комисия подчертава, че се предвижда увеличаване на средствата за области като младеща, сигурността, миграцията и, и охраната на външните граници. А ние се питаме дали по този начин може да се пристъпи към ясно сравнение между двете МФР и за да подобрим разбирането, решихме, че е добре да се направи едно такова общо сравнение който взема и голяма част от информационен документ, който ви представяме днес. Надявам се на този информационен документ да ви да хвали малко повече светлина върху предложението на Европейската комисия. На този виждате как подходихме за да осъществим сравнението между двата периода. Не беше просто, трябваше да се имат предвид някои важни фактори, които се отразяват върху възможността за сравняване. На първо място е въпросът за инфлацията. За първи период 2014-2020 година е представен в цени към 2011 година, така че за да го съгласуваме с цените към 2017 година сме добавили около 19,2 милиарда евро. За съжаление, продължаваме да работим с перспективата за Брексит, така че за да стане възможно сравнението, трябваше да извадим около 52,8 милиарда евро. Това е сумата, която Европейската комисия предполага, че ще се изплати на бенефициерите от Обединеното кралство за периода 2014-2020 година. Следващата корекция е свързана с европейските фондове за развитие на евро, като през поредният период те представляваха около 28 милиарда евро, така че трябва да ги включим с цяло добро сравнение. И накрая имаше и промяна в структурата на функциите, което не засяга цялостният размер на бюджета, но е важна промяна по отношение на разпределението на отделните функции и отделните приоритети. На следващия слайд виждате основните промени – при приоритетите за разходване. Първият вече споменах, това въпрос за собствените ресурси. Бяха създадени две нови функции външни граници, миграция и вътрешна сигурност, като с стрелките и сумите се опитахме да представим как се преразпределя средствата между съществуващите вече функции, като само две функции остават незасегнати. Става в дума за сърското стопанство и администрацията. По-голяма част от средствата, които се разходват от Европейския съюз в рамките на съвместното управление и в основното предложение за МФР не се а, е, разписват а, е, подробно критериите за съвместно управление, все пак има и някои подробности заложени в а, е, отрасловите регламенти за селското стопанство и политиката за сближаване. На следващия слайд виждате опит за сравнение за цялостният а, размер на бюджета на предложението на Европейската комисия. За настоящият период а, говорим за 1 трилион и 80 1,7 милиарда евро, а новият представлява 1 трилион 279 милиарда към, при текущи цени с вече съобщените ви корекции. Тоест има реално увеличение от 5%, което представлява 53 милиарда евро между двата програмни периода, а в относителна стойност в сравнение с БНД има намаляване с до 1,11% от БНД на Европейския съюз 27 държави членки. На следващия слайд ви представям структурата на бюджетните функции. Виждате, че има намаляване на някои от тях. Става дума за функция природни ресурси и околна среда. Има и намаляване в на, на политиката на сближаване, но то се дължи най-вече на промяната в структурата на управление и принципите за съфинансиране, така че реалното намаляване не от 28% е по-низко. И накрая по отношение на околната среда и климата предлага се увеличаване с 50%. Другата продължителна важна функция сближаване и ценности. Тук става въпрос за Европейския фонд за главно развитие, Кохезионния фонд и Социалния фонд се предвижда увеличение от 10% и тук отново има малко по-асиметричен подход за Европейския фонд за регионално развитие са предвидени увеличение от 2%, за Кохезионния фонд са 45%, а за а, социалния фонд с 7%, увеличението за Еразъм Плюс е над 90%. Предвижда се 7% увеличение на функция Европейска публична администрация, като 21% се отделят за Европейските училища и Европейския пенсионен фонд. На следващия слайд виждате, че цялостното равнично преразпределение от 150 милиарда евро – 63 са прехвърляне на, към нови приоритети вече съществуващите политики, а 52 милиарда са допълнителни средства, т.е. за всяко евро вътрешно преразпределение към нови приоритети. Европейската комисия предлага да се добавят 80 цента нови средства. Втората част от презентацията си бих искал да се случа върху процесът за изготвяне на новото предложение за МФР. Смятам, че Европейската комисия е използвала струва много добра процедура, чрез преглед на направената на разходната част на бюджета, което обяснява и, и известното забавяне на това предложение. И както вече казах, прегледа на разходната част е приложен към предложението. На следващия слайд имаме за цел да направим оценка на определените приоритети. Има едно събитие, което за съжаление е извън правомощите на Европейската комисия, а именно, че все още не разполагаме с стратегията Европа 2300 година, но все пак Европейската комисия трябваше да направи своето предложение. и проекта за МФР е резултат от консултациите с държавните правителствени ръководители през февруари. но това е проблем към момента или поне ще се върне в проблем в един момент, в който бъде приета новата програма Европа 2300 година и трябва да видим до каква степен тя ще може да се съчетае с, настоя... с новоприятата МФР. На следващия слайд виждаме какви са нашите очаквания въз основа на работния документ на Европейската комисия. Европейската комисия ни представи система на светофар за оценка на европейската добавена стойност – и а, би било прекрасно, ако този принцип може да се м, отрази в а, всички политики. Ние, честно казваме, не можахме да видим а, връзката между направените предложения и добавената стойност в а, всеки един проект. Може би Общата комисия е направила това упражнение, но те не бяха предоставени. На следващия слайд а, се опитахме да набързо на да оценим в каква степен Европейската комисия е взела предвид нашите предложения По отношение на гъвкавостта, смятаме, че положението ни напълно е отразено в предложението и по един елемент смятаме, че е постигнат ограничен напредък към момента. Става въпрос за общият подход към правата на аудитиране на Европейската сметна палата към всички европейски институции, независимо дали попадат в институционалната рамка на Европейския съюз или са част от междуправителствени споразумения. И в заключение на последния слайд са представени предизвикателствата, които установихме възоснова на предложенията за новата МФР и въз основа на нашия предишен информационен документ. Смятаме, че, както вече казах, че до края на годината ще седем с цяла поредица от становища по конкретните елементи на предложенията. Благодаря. Господин Сарвама, нашия докладчик, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин Грегор от Европейската сметна палата. Бих искал най-напред да кажа колко високо оценя работата на Европейската сметна палата като цяло. Документа, с който разполагаме, е изключително ясен изключително. Много конструктивен. Очертават се основните тенденции, основните пропуски. Европейската сметна палата наблегна на тези слабости, е, на които ние бяхме обърнали внимание тук в Европейския парламент, в Комисията по бюджетен контрол и Комисията по бюджета стигате и до заключенията, до които стигнахме и ние. Европейската сметна палата посочва напредъка на комисията в МФР, но пък и слабостите си остават. Ние имаме предложение, което дава да, повече гъвкавост, да води и до упростяване. Да, и това е така но това предложение все още не е достатъчно амбициозно, имайки предвид предизвикателствата, пред които сме изправени. Мисля, че изцяло можем да се съгласим с мнението на Сметната палата, че предложението на Европейската комисия не предоставя общ преглед на промените при а, разходите. Все още имаме проблем с цифрите тук в Европейския парламент. Слизаме с различни сметки по отношение на това как ще се отрази Брексит, например. Така че доста е сложна задачата ни. Не получихме и всички отговори от страна на Европейската комисия. Съвсем не ни е лесно да се представим как ще се постигнат целите на предложението. Очаквахме да получим предложение, което да запълни дупката, която ще се отвори след напускането на Обединеното кралство. Европейските граждани все пак имат някакви очаквания. Ще има допълнителни разходи в нови области, сигурността и миграцията, например. Доста драматично се съкръщават средствата по някои програми. Ние наистина се надявахме на по-амбициозен бюджет с по-амбициозни собствени ресурси. И ако сравним общия размер на настоящата МФР и на предложената МФР, виждаме, че средствата са увеличени, но това не е води до по-силен европейски бюджет. Относителният дял на, ЕС, на БВП на ЕС на 27-те, за съжаление, намалява. Европейската комисия може да използва цифри, които най-добре обслужват собствените и цели. Така, например, комисията прави така, че съкръщенията да изглеждат по-малко, отколкото са в действителност. Но ако погледнем цифрите, ще видим, че традиционните програми губят много повече средства от очакване, очакваното, а пък новите програми не получават толкова средства, колкото им бяха обещани. Европейската сметна палата заявява, че предложението на комисията трябва да отдаде по-голямо значение на европейската добавена стойност. В предложението все още липсват съответните показатели, които да ни позволят да направим оценка на разходите. Не е взето предвид становището на Комисията по бюджетен контрол по отношение на бюджетирането. Ние искахме да имаме бюджет ориентиран към резултатите, а това не е така. Европейската сметна палата очерта някои предизвикателства. Да, това е така. Можем да приемем казаното от вас като препоръка, Европейската сметна палата можеше малко по ясно да насочи тези препоръки към нас. Още веднъж бих искал да благодаря на Европейската сметна палата. Това, с което разполагаме, не е перфектно, но пък това е един изключително ясен документ, в който са събрани всички необходими данни. Искрено се надявам, че всички, които участват в процеса на вземане на решение, ще се запознаят с този документ, но и не само те, включително и гражданите, които също трябва да бъдат привлечени в този процес. Благодаря на Европейската сметна палата и на господин Грегор. Благодаря, господин а, Грегор. Госпожо Алая Сендер, моля, бъдете кратка, защото нямаме много време. Благодаря. Благодаря на колегата Искам да благодаря на Сметната палата за бързината, с която ни предостави първото си становище, което е значимо за нас. Първият дебат вече започна в рамките на парламента. Аз благодаря действително за бързината, с която вие ни предоставихте това първо становище. Може ли комисията да отговори на следния въпрос? Присъединявам се към изразените тревоги, според които предлагаме в момента бюджет, който цели да постави въпроса върху ефективността и който не отделя достатъчно внимание на показателите. Показатели, които биха били почетливи за гражданите. Тази тревога ние я споделяме Комисията лансира многогодишния бюджет за следващата МФР и това без преди това да е започнала стратегически размисъл за бъдещите финансови години. Предвид а, кризата, през която преминахме, а, много рисковано би било да се прави стратегически план в а, средносрочен и дългосрочен план – Тоест, ние няма да може да отчетем различните кризисни сътресения в следващите отчети. Трябва да продължим да поддържаме различните оценки и прегледи, като оценяваме не само това, което е дадено и разходвано, но и резултатите. Бих искала да чуя как, по какъв начин комисията ще представи нейната позиция и каква е нейната позиция върху е, стратегическия размисъл, върху, показали, върху показателите и дали е, Европейската сметна палата е, е приела други нови инструменти и дали те могат да бъдат интегрирани. Ние лансираме програми, регламенти и бюджети, но на терена какви са резултатите всъщност? Благодаря, госпожо председател. Благодаря за позицията на Европейската сметна палата. Бих искал съдът да каже, сметната палата да каже каква методология използва – защото тя не говори за сумите, не говори и за методологията. Нека да бъда по-ясен. Методологията, по която работи комисията, е методология топ-даун, отгоре надолу. Те дават процент за плащанията, среден процент. Това е искането на държавите членки и след това ги разпределят по приоритети. Това е методологията, по която работи комисията – като а, това е наложено от съвета, разбира се. Тук конкретно трябва да кажем какво искаме. Какво искаме за ОСБ, колко пари трябва да отидат там, какво искаме за политиката за сближаване, колко за отбрана, за младеща и така нататък. Събираме всичко това и гледаме какъв е резултата. Това е методологията, по която трябва да се работи. Обаче, какво Европейската сметна палата смята за е, тази методология. На второ място прозрачността. Комисията предложи политиката за сближаване на текущи цени и започна да реже в е, бюджетите. Е, съжалявам, обратното. Тя представи е, помощите за политиката за сближаване при постоянни цени. Ако погледнем обаче какво се случва с ОСП, там тя се основава на текущите цени. Държавите членки в рамките на политиката за сближаване говорят е, за е, цени при, е, за постоянни цени. Така че едни текущи цени, други а, а, постоянни цени, така че тук нещата се объркват. По отношение на добавената стойност. Това е другия въпрос. Какво означава добавена стойност? Всички използват този термин. Но Европейската сметна палата има определение за добавена стойност. И да ни каже какво всъщност представлява това. Много лесно е да се каже всички проекти трябва да имат добавена стойност. Обаче какво означава това? И последно, гъвкавост гъвкавост. Съгласни сме, но до каква степен, разбира се, да имаш максимална гъвкавост, това е най-добре. Това трябва ли да бъде единен, е, единна линия в бюджета? Какво означава максимална гъвкавост? Хубаво е да има гъвкавост, но трябва да има яснота и прозрачност. И се връщам към въпроса с стратегията. Вие ще кажете, че това е стратегия 2020+ но а, знаете, че имаме и други приоритети, като отбрана, сигурност и миграция. Ще трябва да продължим на английски. First of all, uh, I would like also to thank for the comprehensive uh, report which uh, has been made. Uh... Благодаря, госпожо председател. Ако погледнем, ще видим, че доклада подробно е ни нагледно ни дава представа за приходите и разходите в следващата МФР. Сравнителните таблици са изключително полезни, за да можем да разберем логиката на промяната промяна на финансирането в рамките на следващия програмен цикъл. На базата на информацията, която ни беше изпратена, смятам, че е необходимо да получи малко повече яснота по някои аспекти. Например, обща европейска стратегия, която да включва всички кредити за поети задължения – и която да задава стратегически цели, които да бъдат постигнати в по-дългосрочен план. Това може да бъде, например, стратегия 2030, която да се отнася до следващия програмен период. Нека да не забравяме, че все още не разполагаме с стратегия за следващия 10 годишен период. Говорим за следващата МФР, но все още Нямаме такава стратегия. Благодаря. Talk about the next MFF. Съобщение от страна на преводачите, както беше поведено в началото на заседанието, поради текущия социален конфликт с администрацията на парламента, приключваме превода точно в, определения час 12.30. Благодаря ви. Related bodies. Having regard the lack of opportunity for audit of some EU bodies, as well as the bodies established through agreements outside the, outside the EU legal order.